play. Good morning, everybody. It's a nice and sunny day. Добро утро на всички. Днес е един много хубав и слънчев ден в Брюксел и аз ви приветствам всички добре дошли на този семинар. За съжаление, хората все още са долу на входа, където охраната ги проверява и нека да изчакаме още 5 минути, докато хората дойдат тук Веднага ще започнем след това. Опитайте се да завършите контакти с вашите съседи през това време. once more. Good... Още веднъж добро утро на всички ви. За мен е много голямо удоволствие да ви приветствам на това публично изслушване, свързано с европейското гражданство, ценностите и участието на всички граждани в демократичния процес четири комисии организират това изслушване на гражданските свободи, на вътрешните работи, комисията по правните въпроси, по конституционните въпроси и последната петиция е и последната комисия е тази по петициите. Практическа информация като начало искам да ви информирам, че има превод на всички 24 езика, официалните езици с изключение обаче на хърватски и ирландски. Това изслушване се излъчва в интернет и всички изказвания ще бъдат записани. Както вече казах, за мен се чест да се обърна към вас в качеството си на председател на Комисията по петиции в Европейския парламент. Всеки ден получаваме петиции от нашите граждани. Те са свързани и с практически аспекти, отнасящи се до европейското гражданство. Европейските граждани имат право да го използват, имат право да внасят петиции в Европейския парламент и по този начин да използват този демократичен инструмент, свързан с прякото им участие в демократичния процес. Европейското гражданство трябва да стане реалност за нашите граждани, да се възприема от тях като такова. Това трябва да остане голям приоритет за всички европейски институции. Петициите предоставят много ценна информация за нас, като законодатели, както и за изпълнителните органи на европейско и национално ниво, особено когато говорим за евентуални пробойни в изпълнението на европейското законодателство. Петициите могат да се възприемат и като един вид равно предупреждение за съответната държава членка при изпълнението на европейското законодателство. И чрез работата на нашата комисия виждам, виждам колко важен и незаменим източник на информация са тези петиции, когато говорим за практическите аспекти при упражняването на европейското гражданство ежедневно свободното движение на хора, признаването на граждански документи, работа с европейските институции. Това са понятия, които не трябва да са само хубави думи, залегнали в европейското законодателство. Обратно, това трябва да са ефективни инструменти, които да помагат на гражданите да ги подкрепят в тяхното ежедневие. Европейските е, граждани държат много на европейското гражданство и на свободното придвижване. Ето защо е важно да защитаваме и да отстояваме това право, независимо къде е подложено то на някакви злоупотреби в Европейския съюз. Практически договорености могат да бъдат обсъждани, могат да бъдат обсъждани и нарушения на всичките права, които споменах, но Европейския парламент никога няма да приеме това право да бъде отменено. То е залегнало в договорите. Мога да ви уверя, че Европейския парламент ще упражнява своите съзаконодателни правомощия, за да отстоява правата на гражданите, свързани с възможни законодателни промени. И тъй като няма време да ви представя подробна информация за всички проблеми, изложени в петициите, искам да посоча, че е много важно за мен да посоча, че тук имаме трима вложители на петиции, които ще дадат информация за техните случаи, които са представили пред нас под формата на петиция. Има и а, членове на Европейския парламент и експерти, които също ще споделят с нас своя опит. Има доклад, пред, който се изготви от комисията си, се представя на всеки три години свързан е този доклад с европейското гражданство. През 2010 и 2013 има такива доклади, които са изготвени. Преди три години Европейската комисия съвместно с Комисията по граждански свободи и Комисията по петиции в сътрудничество с Комисията по правни въпроси организира подобно събитие като това, на което сме свидетели днес и беше представен тогава и доклада за европейското гражданство през 2013 година. Докладът се увенча с голям успех и съдържаше много идеи и източник, извор на вдъхновение за комисията и парламента в работата им по въпросите, свързани с, граждан, с европейското гражданство. През 2016 година този доклад, който се изготвя на всеки 3 години, ще отрази идеите, които ще обсъдим днес тук. Желая ви един много приятен и плодотворен дебат. С нетърпение очаквам вашите изказвания и коментари по тази така вълнуваща тема. Благодаря ви. Желая ви ам, всичко най-добро. За съжаление, госпожа Вера Юрова, комисарият по правосъдие за защита на потребителите и защита на потребителите не може да е тук сред нас и за това ще ви помоля да чуете нейното видеообращение. И се надявам, че техниците ще ни окажат съдействие. Уважаеми дами и господа, не мога да съм тук с вас, тъй като участвам на 16-та среща на Комисията на ООН по въпросите за жените. В момента съм в Нью Йорк. С удоволствие обаче ще дам начало на вашата дискусия, свързана с европейското гражданство. Европейското гражданство е свързано с демокрацията и нашите общи ценности. Става въпрос за конкретни ползи за европейските граждани в тяхното ежедневие. Напредъкът, свързан с правата по европейското гражданство, вече са постигнати от страна на комисията и има директива за консулската защита, която ще осигурява по-добра защита на европейските граждани, когато са в чужбина Признаването на публични документи ще ем, облегчи до голяма степен гражданите, които се преместват в друга държава членка. Освен това, искаме да отбележим напредък в улесняването живота на нашите граждани и като засилим и техните политически права. Както е отразено в нашия доклад от 2014 година, свързан с европейските избори, ние трябва да насърчим участието в тези избори. Трябва да стигнем и до младите хора и да ги информираме за техните права а, като европейски граждани. Тези усилия трябва да започнат сега. Не трябва да чакаме докато дойдат изборите. Миналата година ние поискахме вашето становище. Проведохме публични консултации по европейското гражданство. Очаквахме вашите коментари и гледни точки за това как да разширим правата на европейските граждани, как да гарантираме че хората са правилно информирани. Получихме около 3000 отговора и ще а, публикуваме обобщение на тези отговори днес. Евробараметър също а, провежда проучване по тази тема. Много ще държа да науча за това какви действия споделили по време на това изслушване така че да подсилим конкретните ползи за нашите граждани, да бъдат защитени, когато са в чужбина, да могат да се преместват свободно между държавите членки. Говорим за ползи за половин милион, за 500 милиона души които живеят в Европейския съюз. Имам колеги, които ще ме информират за хода на дискусията днес. Очаквам вашите идеи за това как можем да подобрим нашия демократичен процес и как нашите граждани могат да имат, да упражняват своето ем, право на глас. Тази година ще излезем с конкретни предложения за действия по време на следващите а, години и те ще бъдат отразени в нашия следващ доклад за европейското гражданство. Благодаря ви, госпожо Юрова. Желаем ви всичко най-добро, където и да сте. Сега даваме думата на Клод Морал, Мораес, председател на Комисията по правосъдие и свободи. Благодаря ти, Сесилия, благодаря ти за обудните ти думи. Много е важна тази конференция, защото ние всички сме съгласни, че ти председателстваш комисията по петиции, която е много важна. Ние си сътрудничим помежду си и всички сме наясно, че европейското гражданство се приема за даденост и понякога не сме наясно с нашите отговорности и права. Когато се подготвях за моите уводни слова, попаднах на проучване на Евробарометър по европейското гражданство и 87% от тези, които са участвали, са наясно с европейското гражданство в Европейския съюз. 22 са много добре информирани за своите права като европейски граждани. За нашите комисии трябва да кажа, че сме достигнали до една фаза, в законодателния процес, в която се предвиждат много разшире, големи права за европейските граждани. Гражданите трябва да са наясно с тези права и как да ги упражняват, как и на национално ниво, и в трансграничен мащаб. За Комисията по правосъдие и свободи се занимаваме с защита на гражданските, основните и човешките права, които са залегнали в договорите. Много е важно някой от всички тези основополагащи елементи да бъдат много добре разбрани. Някои от, хората, някои от гражданите смятат, че едни от правата са национални права, че други са трансгранични. Малко се знае по тези въпроси и Сесилия няма да отнемам повече време. Ще кажа само, че през последните седмици Нашите комисии си сътрудничат чрез нашите координатори относно гражданските процесуални права, правото на справедлив процес, правото на достъп до правосъдие са все теми, с които се занимаваме и това са ключови елементи от върховенството на закона приехме две важни директиви. Едната за засилване на, основ, на основни елементи от презумцията за невиновност и другата директива за процесуалните права за малолетни и непълнолетни е, лица. Работим по различни законодателни инициативи през последните седмици. По време на миналия мандат участвах в изготвянето на директивата за жертвите. Директивата ще се прилага в държавите членки от ноември 2015 година. С тази директива се засилват правата на жертви на криминални престъпления. Те ще им се ползват за своите права, независимо къде са станали жертва, къде в Европейския съюз са станали жертва на съответното престъпно деяние. Много често, за съжаление, хората не са наясно с своите права и не знаят по какъв начин тези права се вписват в самата кохезия от права и отговорности в Европейския съюз. През следващите няколко дни, надявам се, ще гласуваме в пленарна зала новият пакет за защитата на данните на европейските граждани. Това е, е пакет състои от директива и регламент. Това е един е, много голям пакет от законодателство и е много важен за нашите граждани. Говорим за общите ценности, права и демократичното участие на нашите граждани. Да не забравяме, че в цифровата област тези права също трябва да бъдат отразени. Това е една много сложна област. Всички знаем, че говорим за лична неприкосновеност, за основни права, вписваме ги в различни области, трябва да създадем баланс помежду им. Правата много често се взимат за даденост или въобще не се знае за тях. И смятам, че е добра инициатива да работим съвместно с различните комисии, а, да не се изолира всяка комисия сама по себе си, защото говорим за общи ценности и права. И само когато работим съвместно, ще можем по-добре да разясняваме нашите граждани с какви права могат да се ползват те. Днес в хода на дискусия ще засегнем всички тези въпроси. Благодаря ти, Сесилия, благодаря ти. Това е само един пример за добре функциониращо сътрудничество между колеги и комисии в Европейския парламент. Сега ще дам думата на третия ни колега Павел Свобода, който е председател на правната комисия в Европейския парламент. Thank you, Cecilia, for inviting me uh, to this opening of the EU. Добър ден на всички! Много се радвам, че участвам в това събитие, организирано в Европейския парламент. Благодаря на всички председатели от другите комисии. Съжалявам, че Данута Хюбнер не е тук с нас. Работата на моята е, комисия е да се занимава с аспекти от гражданското законодателство. Целта е да е, помогнем на семейства да се справят с правните пречки, които могат да възникнат в трансграничен мащаб. Е, е един много голям успех в гражданското законодателство е приемането на регламента за наследяванията. Много важно е това законодателство за европейските граждани, тъй като това означава, че някой, който е имущество в няколко държави членки, ще може да се ползва само от едно законодателство, дори ще може и да а, избере кое да е приложимото право, ако живее в друга държава членка, не в тази, на която е гражданин. Европейските граждани имат право на избор да се могат да се ползват от своите права, независимо дали а, искат да работят някъде, да се обучават или да се пенсионират. Гражданите, които изберат да живеят в държава членка, различна от тяхната родина, често са изправени пред ред проблеми. Един от тези проблеми е свързан с наследяването чрез завещание. Допълнение. Прехвърлянето на имущество беше управлявано от законодателството на страната, в която се намира. Сега може да се управлява от законодателството на трета страна. Има много проблеми, които могат да се разрешат по-лесно, ако се изготви завещание, което се отнася до всички наследници, всички имущества, независимо къде се намират в Европейския съюз за да се опростят нещата, е възможно да се получи и сертификат за, за наследяване в Европейския съюз, като могат да бъдат прехвърлени активи без никакви формалности. Този законодателен акт създава редица предимства и чрез него Европейския парламент се бори за е, правата на европейските граждани да могат свободно да се движат в Европейския съюз и да изготвят своите завещания там, където искат. Освен това, има <clears throat> и друг акт, който се отнася до бракоразводните е, дела и приложимото право е, при воденето на такива дела. Има и друг акт, който се отнася до законодателното сътрудничество. Залагат се важни правила, свързани с приложимото право, когато се ем, говори за разтрогване на бракове. Има и други важни разпоредби, свързани с разделяне на брачното имущество както и, разде... и урежа на въпроси за имуществото при регистрираните партньорства. Други разпоредби има, които уреждат имуществените отношения на двойки, които са с различна националност. Освен това, друг важен законодателен акт е за признаването на осиновяванията в трансграничен мащаб, както и решения взимани в тази област в друга държава членка. Това са само примери от нашето законодателство, което дава реално, което дава реален смисъл на европейското гражданство. С нетърпение очаквам вашите представяния и изказвания. Благодаря ти, Павел. За съжаление, Данута Хюбнер която е председател на Комисия по конституционни въпроси, не може да бъде тук. Извинява се, че отсъства и ме помоли да изчета нейното изказване. Мастрийският договор през 1993 година формално въведе нещо революционно, а то е, е гражданство на Европейския съюз. Заедно с тази нова идея се създадоха и четирите права на всички граждани. Правото а, да се придвижват и да живеят свободно в Европейския съюз, да гласуват и да бъдат кандидати на европейски и общински избори, правото на консулска защита в трета страна и правото на подаване на петиции към Европейския парламент. Днешното изслушване ще се занимае с тези четири права, за да се види какви са възможностите човек да ги използва пълно и да бъдат те оптимизирани. След Маастрийския договор дойде Лисабонския договор. Гражданството там вече получи конституционен статут в правния ред на Съюза, тъй като бе включено в договора за функциониране на Европейския съюз в главата която съдържа член 9. Всеки гражданин на държава членка е гражданин на Европейския съюз. Лисабонският договор също така призна значимостта на участието на гражданите в демократичния живот на Съюза. Създаде се ново политическо право, известното право на подемане на инициатива от страна на гражданите. Това е една засилена форма на участие на гражданите в политическата система. Много се радваме, че ще се говори по тази тема днес. В заключение искам да ви припомня, че през 2001 година съдът постанови следното. Статутът гражданин на Европейски съюз е фундаментално право или основно право на всички граждани на държавите членки, което им е дадено а, равноправно по закона. Това изявление означава, че Европейското гражданство означава споделени общи права. Всички ние, като граждани на Съюза, имаме формалното право да обсъждаме, да разглеждаме, да коментираме тези права, но най-вече да упражняваме тези права. Това бяха думите на Данута Хюбнер. Тя ще дойде малко по-късно. Днес след обяд. И така преминаваме към първата сесия. Благодаря ви, колеги, за встъпителните думи. Тази част се нарича а, как да станат тези права реалност. Имаме две части тук. Първата е за упражняването на гражданството и правото на свободно придвижване и вторият е свързан с практически примери. Консулска защита, трансграничен обмен на документи и гражданско сътрудничество. И двете части е, ще съдържат представения по темите, които ще ни дадат възможност да чуем депутати, експерти, вносители на петиции и представители на Европейската комисия. Те ще говорят по практическите аспекти по засилването на тези права на гражданство. Те ще говорят за пречките, които може би все още срещат гражданите, когато искат да упражняват правата си по учредителните договори и също така ще се опитат да предложат евентуално решение за преодоляване на тези пречки. Давам думата на Мари Елен Боланже, която е ръководител на звено Генерална дирекция Правосъдие и потребители от Европейската комисия. Заповядайте. Thank you very much. Um, members of the Почитаеми депутати, дами и господа, много се радвам, че съм тук в Европейския парламент, особено в рамките на подготовката за следващия доклад за гражданството. Е, ще ви кажа каква информация сме получили от гражданите по време на публичната ни консултация за правата на гражданите пред Европарометър. Искам да повторя вече чутото от нас за това, що е то гражданство на Съюза и какви са правата, свързани с него. Гражданското на Европейския съюз е записано в учредителните договори, то е създадено преди повече от 20 години с Маастрийския договор. То е в сърцето на европейския проект. Ще повторя това, което казахте също така и вие, и госпожа Кюбнер. Това е един цитат от решението на съда, че Европейското гражданство ще стане фундаментален статут на гражданите на Европейския съюз. Както е записано в учредителните договори, всяко лице, което има гражданство от държава членка на Съюза и е също така гражданин и на Европейския съюз. Европейското гражданство е допълнително и не замества националното гражданство. Европейското гражданство се дава на гражданите на Европейския съюз. Няма да повтарям това, което вече бе казано. Имаме право на свободно придвижване при определени условия. право на гласуване в друга държава членка, когато живееш там, както и да се кандидатираш на европейски и общински избори. Правото да бъдеш третиран като гражданин на тази страна и съответно да не си обект на дискриминация. Правото на консулска защита, което е правото на европейски граждани, когато са извън Европейския съюз, да потърсят помощ от посолства на която и да е друга държава членка на Съюза, ако тяхната страна няма посолство в тази страна и могат да се възползват от консулска защита при същите условия, при които се ползват гражданите на тази страна. Има и право за внасене на петиции в Европейския парламент, а, да се изпращат а, писма до омбудсмана на Европейския съюз и съответно да се пишат до институциите на съюза на официалните езици на съюза, както и правото на гражданска инициатива. Това ще бъде обсъдено днес. Тези права са записани в учредителните договори и се регулират от европейски инструменти. Наскоро бе приета дори директива за консулската защита. Ще се върнем на нея по-късно тази сутрин. Европейската комисия е длъжна на всеки три години да докладва пред Европейския парламент пред съвета за прилагането на правото да не бъдеш обект на дискриминация и а, права на гражданство. 2010 година този член 25, това е членът от договората, има доклад по него, нарича се доклад по член 25 и за първи път с него вървеше един цялостен доклад за гражданството, където се излагаха идеи, за подобряване живота на гражданите. Втори доклад бе публикуван през 13-та година, където се съдържаха нови предложения за действия, които да подобрят отново живота на гражданите. Ще има и следващ такъв доклад. Той ще излезе тази година, 2016 година. И за това Европейската комисия започна една публична консултация, както и едно изследване на Евробарометър. Провежда се също днешното изслушване, за да можем да чуем какво мислите вие по въпроса. Що се отнася до публичната консултация, тя бе стартирана от комисаря Юрова през септември. Искахме да получим информация от гражданите за това, какво мислят те за това право на гражданство, какъв е опита им, имаше конкретни въпроси за становища и за евентуален пряк опит. Можеше да се изразят становища, положителни, отрицателни и гражданите да кажат как може да се оптимизира това право. Тази консултация приключи през декември. Получихме над 2000 отговора, най-вече от граждани. From civil society organization and local and regional authorities. Получихме също органи от, извинете, отговори от общински власти а, и други. Много информация може да получите на нашия сайт за това кой отговори на този призив за информация. 56% от отговорилите са под 50 годишна възраст. И що се отнася до Евробарометър, проведахме две проучвания там, за да разберем какво мислят гражданите. Първото проучване е за правото на европейско гражданство. През октомври 2015 година бе проведено то и второто проучване бе по-конкретно и е свързано с изборните права. 26 557 граждани бяха интервюирани. Какви въпроси бяха зададени от Евробарометър? Тези въпроси бяха сходни до онези, които са задавани при предишни проучвания, например през 7 година, 15 та година и така нататък. Цялата тази информация е публикувана днес на сайта на Европейската комисия. Можете да получите подробна информация, както и ето тук съм донесла брошури, които може да вземете на излизане или на влизане. Много се радваме, че това изслушване днес е организирано заедно с Европейския парламент. Искаме също така да чуем какви са конкретните предложения от всички заинтересовани страни, за да може живота на гражданите да бъде улеснен и да имаме общи ценности. На след обяд ще говорим за демократичното участие, така че няма да засегна тази тема сега. Що се отнася до информацията, която получихме от гражданите – най-общо казано, всичко се е подобрило, но може още. В изследването на Евробариометър виждаме, че гражданството е нещо, което гражданите все повече знаят, че притежават. 87% всъщност знаят термина граждани на Европейския съюз. Те знаят, че са и граждани на своята страна, и граждани на Европейския съюз. Те също знаят, че не се налага да кандидатстват за европейско гражданство. На второ място, европейските граждани се чувстват по-добре информирани за правата си като граждани. От 2006 година имаме 36%, което сега е станало 42%. Както бе казано вече, има потенциал за увеличаване на информираността за правата и какво могат да правят гражданите или да направят всъщност гражданите, ако техните права не са спазени. 57% от отговорилите от анкетираните от Европариметър казват, че не знаят какво трябва да направят, ако техните права като европейски граждани не са били спазени. Европейските граждани знаят, че имат право на свободно превиждане. Това е най-известното право, както и правото да подават петиции. Това са най-известните права. 84%, 83% съответно гражданите са казали, че са запознати с това си право. Що се отнася до правото да бъдеш избиран, да избираш и консулска защита. Тези права не са така известни сред гражданите. Хората една част от хората знаят все пак, че имат право да избират и да бъдат избирани, но а, много по-малко за консулските права. Малко по-късно ще бъде тук и моят директор, който ще говори за консулските права. най-общо за консулска защита интересно е да се каже, че 72% от европейците погрешно смятат, че имат право да търсят помощ от посолство когато имат нужда от помощ в Европейския съюз. Така че тук трябва още да се работи. Ще се върнем по-късно на тази тема. Явно хората не знаят точно какво означава това право на консулска защита. Всичко това показва, че са нужни усилия да информираме гражданите, за да знаят те какви са техните права. По-специално правото, изборните права и консулската защита. Нещо, което бе споменато, но аз искам отново да спомена, е една интересна констатация, свързана с информацията, която получихме от гражданите. Както и в миналото, хората гледат положително на свободното придвижване. 71% е огромно мнозинство от европейците в всички страни на Съюза смятат, че свободното движение води до економическа полза за тяхната страна. Това са 4% повече от 2012 година. Това положително становище на свободното движение бе потвърдено и по време на публичните консултации. Над 81% смятат, че преместването в друга европейска страна води до културно многообразие и 77% смятат, че това води до по-добро разбиране на другия. 16% to another EU country creates problems че това създава проблеми. Тези, които смятат така, мислят, че това е така по практически причини. Гражданите също така изразиха своето становище и по основните ни ценности. Европейски съюз почива върху ценности, като например демокрация, основни права, толерантност. Когато бяха попитани. 9 на всеки 10 смятат, че трябва да се говори повече за тези ценности. Те смятат, че това може да бъде постигнато по различни начини, като например посредством училището, 91%, 72% посредством мобилност на младите хора и културни дейности 60%. 80% смятат, че местните органи на властта, както и регионалните такива, трябва да играят по-важна роля за насърчаване на общите ни ценности. 9 от всеки 10, 88% смятат, че Европейския съюз трябва да слуша повече гражданите, особено младите хора, но не само тях при вземане на решения по демократичен път, посредством онлайн консултации и механизми за диалог. Накрая искам да се съсредоточа върху това, какво казаха гражданите по време на публичната консултация, по отношение на това какви са техните преживявания и свързани с това гражданство и как да се улесни живота им. 98% от анкетираните по време на публичната консултация са пътували в Европейския съюз поне веднъж и над 60% са пътували, извинете, са, го правят веднъж годишно. 60% от отговорилите са живели в друга държава членка поне 3 месеца. Голямата част от тези, които живеят или са живели в друга държава членка, казват, че не са срещали проблеми, свързани с упражняването на правото им на европейско гражданство. Това е нещо положително и това трябва да бъде подчертано. Една трета от анкетираните, 36%, смятат, че имат трудности. Какви са трудностите? Голямата част от хората казват, че те се дължат на неясни административни процедури. 69% че не могат да намерят необходимата информация или че не са били запознати с правата си на гражданство. Както казах по-рано, това показва, че трябва да се положат повече усилия, за да може гражданите да са добре запознати с правата си време на публичната консултация гражданите заявиха, че информацията, която се предоставя на онези, които смятат да се преместят или вече са се преместили, трябва да бъде по-добра. Например, 8 на всеки 10 или 82% смятат, че онлайн формацията по практически въпроси в страната, в която отиват, е много полезна за онези, които смятат да се местят. Например, информация за регистрация като местно лице, записване на деца в училище, регистрация на автомобил. 73% биха искали да попълват административни формуляри онлайн. Това беше съвсем кратка информация, която получихме от гражданите за общите ни ценности и за улесняване на живота. Гражданите също имат много интересни идеи за подобряване на участието в местни избори, европейски избори. След вече ще говоря по тази тема. И сега <laughs> бихме искали да чуем участниците. И особено искаме да чуем конкретни идеи, становища, въпроси за това как упражняването на правата на европейско гражданство могат да бъдат подобрени имайки предвид следващия доклад за гражданството, който ще бъде прият тази година. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Болонже. Това, което вие представихте е насърчително наистина. Самата съм очудена. Оказва се, че гражданите наистина имат доверие и очакват да постигнем резултати, да Надделеем над всички тези бюрократични бариери. Сега ми е много приятно да кажа добре дошла на госпожа Джилиан Кели. Госпожо Кели, заповядайте. Много ви благодаря. Аз представлявам Елия. Това е консултантска организация в Брюксел. Ние всъщност съветваме Европейския парламент, що се отнася до премахване на пречките тогава, когато европейските граждани имат роднини в трети страни. Нашите заключения се базират на доста обширен подход, а не на подробна информация за отделните страни. Това е информация от Белгия, Франция, Ирландия, Италия, Полша, Швеция, Обединеното кралство. По-нататък ние ще чуем много по-подробните данни. Ще говорим и за петициите, както и европейската съдебна практика. Ние все още не сме обхванали всички тези данни, така че заключенията, които представям, са предварителни. Ние все още изчакваме докладите на националните експерти. Ще обърна внимание на някои от тенденциите, но пак казвам, това е само една първоначална оценка. Ще говоря и за жалбите в държавите членки, но имайте предвид, че всъщност това, което ще представя, не е непременно реалната картина за съответната държава. Първо, директива 2004-38, тъй наречената директива за европейското гражданство, както знаете, насърчава гражданите да се възползват от своето право да пътуват и да се установяват в други държави членки. Тези норми са залегнали и в други директиви и регламенти. Транспонирането на директивата не беше лесно. От 2008 година комисията заедно с парламента излязоха с доклад по този въпрос. Оказа се, че резултатите са доста обезпокоителни. Много малка част от държавите членки бяха приложили директивата в нейната цялост. Освен това, не всички разпоредби бяха ефективно транспонирани от всички държави членки. 2008 година се установи, че има основни разпоредби на директивата, които са транспонирани неправилно в държавите членки. Проблемите са свързани най-вече с правата на други членове на семейството, особено когато те са граждани на трети страни. Имаше и проблеми, свързани с определянето на достатъчните средства за самоиздръжка, издаване на картите за самоличност и така нататък. Въпреки усилията на държавите членки е ясно, че в Европейския съюз все още има доста бариери пред свободното движение на европейските граждани и техните членове на семейството. Правото на влизане в държавата често изисква прекомерно голям брой документи, входни визи. Гражданите се оплакват и от отказ да се ускори процедурата за издаване на входна виза. Оказва се също така, че информацията за издаване на визите често е доста объркваща. Когато визата се отказва, не се посочва причина за това. Например, имахме ирландски гражданин, ирландска гражданка, извинете, чието съпруг не получи вход в Ирландия, без да му се обясни причината за това. Той е от трета страна. Освен това, при издаването на визите често има големи забавения. Виждаме подобни пречки с правото на местожителство в много от държавите членки се докладват прекомерни забавения за получаване на картата по местожителство или удостоверението за регистрация. В Кипър това е особено наболял проблем административните процедури за получаване на регистрационното удостоверение също могат да отнемат до 12 месеца. Изискват се прекомерно много документи. Имаше един случай в Ирландия. Кандидатът е трябвало да предостави информация за професията. Трябвало е да предостави свидетелство за съдимост. Това не се изисква по директивата. Такива оплаквания има и в други държави членки. Що се отнася до социалното осигуряване – тук също има доста случаи на откази и забавения на изплащаните надбавки. Например, в Словакия, за да ги получиш, трябва да имаш удостоверение за постоянно пребиваване. Има и трудности при получаване на помощи за безработни. Например, в Австрия, когато кандидатстваш за такива помощи за първи път, трябва да докажеш, че си работил поне 52 седмици, като си плащал съответните осигуровки. Е, виждаме и липсата на координация и комуникация между националните органи. Това също е проблем. В Испания пък се оказа, че от 2012 година насам гражданите на ЕС и членовете на семейството от трети страни на практика нямат достъп до здравната система, с изключението на децата, бременните жени и спешните случаи. Преминаваме към основните пречки – дискриминацията. Предварителните заключения са, че има доста случаи на дискриминация – възоснова на гражданството, особено, що се отнася до разликите в таксите, обявявани пред гражданите на държавата и тези, които не са нейни граждани. Има и различни данъчни норми. Например, английски студент, който учи в Румъния, е разбрал, че не е трябвало да плаща по-високи такси, отколкото местните студенти, но той плаща 5000 евро, а местните студенти 1000. Що се отнася до различните данъчни норми, можем да ги видим в Люксембург. Граничните работници всъщност имат достъп до по-неблагоприятно данъчно облагане, обвързано с детските надбавки. Те не получават бонус за разлика от работниците в самата държава, които веднага получават този бонус. Виждаме и липса на последователност при признаването на партньорствата. Това е особено голям проблем при партньорствата, които са еднополови или с член на семейството в трета страна. Партньорствата могат да се регистрират в Чехия, например, единствено ако единият от партньорите е чешки гражданин. Това изключва граждани на всички останали държави и членки. Като говорим за дискриминация по етнически или религиозен признак, няма как да не споменем тази срещу ромите. Техните права на свободно движение се ограничават. Например, в Люксембург те трудно могат да се регистрират по местоживеене. Не могат също така да живеят и в своите каравани защото местата за кампингуване не са валиден адрес. И тъй едно кратко заключение, какви са първоначалните ни констатации. Директивата се прилага трудно в държавите членки. Има доста практически бариери пред свободното движение на европейските граждани, административен товар, бюрокрация, забавения, изисквания на твърде голям брой, за твърде голям брой документи, липса на информация, това наистина затруднява европейските граждани и техните роднини от трети страни. Те не винаги получават достъп до здравната система, до социално-осигурителната система. И всъщност е, техните роднини от трети страни, като чили са групата, която страда най-много от тези пречки. Накрая имаме дискриминацията въз основа на гражданството чрез различните такси и данъчни облагания. Благодаря. Благодаря ви. Сега с удоволствие ще дам думата на господин Стивън Ирлебор, който е член на Европейци без граници. Заповядайте. The right one? Okay, here we are. Yeah. So I'll try again. Um, отново започвам. Благодаря на Европейския парламент, на комисиите, които са представени тук. Благодаря и на Европейската комисия. Всички, които представляват и свободното движение на гражданите. Мисля, че това е сериозна грижа на присъстващите в залата. Всъщност, ние говорим за правото да упражняваш правата си. Трябва да се запитаме, кои от нашите права трудно се упражняват. хората, които упражняват правото си на свободно движение, всъщност не са никак малко. Те са над 14 милиона европейски граждани, които живеят и работят в държава членка, различна от собствената им. Има много европейски граждани по света. Над 80 милиона и то трябва да кажа, че сигурно тяхната бройка е много по-голяма, тъй като е трудно да преброим всички, които в момента са в движение. Аз представлявам организацията, наречена Европейци по света. Ние всъщност обединяваме националните сдружения на гражданите в други страни. Например, Организацията на шведите по света и на други групи. Разговаряме с националните сдружения, виждаме какви са общите проблеми и се опитваме да ги обсъдим на форуми като днешния. Трябва да кажа, че беше много полезно да се види обратната информация от страна на комисията, председателите на комисии, представени днес. Но няма как и да не споменем беженската криза, тъй като всички разбраха и то от доста време насам, че всъщност правото на свободно движение е изложено на заплаха. Това беше до някъде така още и преди беженската криза, но сега наистина е трудно да защитим това право, защото е трудно да се направи разграничението между различните категории. Виждаме, че има беженци, които искат от нас помощ, за крила. Те пътуват из Европа така че от една страна в Европа пътуват европейските граждани, но също и мигрантите, за които тук има повече възможности. И на практика трудно понякога се прави разграничението, за да можем да кажем какви са правата. Местните органи, както виждаме, имат същата трудност. Затова е много важно да се установяват фактите да разполагаме с подробна статистика и да можем да кажем какво е реалното изражение на въздействието на тази мобилност. Вие сигурно Виждате, че тук на последно място съм записал страхове. Защо? Защото има мнозина, които злоупотребяват с статистическите данни, те ателно объркване между различните групи мигранти и искат да постигнат собствените си политически цели. Това всъщност е едно утвърдено понятие заявлението, но ако искаме да направим една моментна снимка на свободното движение и как то в момента се осъществява, то можем да кажем, че наистина в момента има 14,6 милиона европейски граждани в други държави но всъщност, както виждате, това не са точно гражданите от старите държави членки, където само 1,2% са се преместили. Имаме много по-голямо движение от новите държави членки 5,6%. Тенденциите Вместо тази миграция да е от север на юг, както обичайно, сега тя е от изток на запад. Знаете, че в миналото също така миграцията е била до живот. Например, ирландци са се местили в САЩ и са оставали там през останата част на живота си, докато сега миграцията е кръгова. Хората се местят на дадено място, после отиват на друго и има още един нов момент за връщането от дома. Всъщност, виждаме, че това е и проблем, защото Балтийските републики, голяма част от гражданите емигрират в други страни. Това са млади инициативни хора, които напускат страната си. Затова и в Балтийските държави беше учредено специално министерство за завръщанията у дома. Шведите се опитват също да улеснят връщането на шведите от дома. Колкото и странно да ви се струва това. Може би трябва да поговоря и за някои от конкретните мерки. За това ме беше помолила госпожа председателката. Какви са конкретните мерки, които предлагаме? Най-важната от тях, разбира се, е защитата на свободното движение. Трябва да защитим това право. Това се прави много добре от Европейската комисия. Нашето предложение към комисията и парламента, особено към комисията, като пазитъка на договорите, е свързано с това, че е ясно. Предстои много работа. Изложих достатъчно примери, които го доказват. Затова договорите трябва да се изпълняват. А знаем, че когато има економически трудности, държавите членки затягат коланите. Затова е необходимо да защитаваме своето право и тук разчитаме на Европейската комисия. Осведомяването, обяснението на проблема, свободно движение, също е важно и тук често се разчита на практиката на Съда на Европейския съюз. Всички сме запознати с някои от най-известните дела, но едва ли знаем, че има и някои много важни решения които се отразяват на свободното движение. Затова аз предлагам редовно да се следи практиката на Съда на Европейския съюз, не само от личните доклади, които бяха споменати и от председателката и от госпожа Боланже. Необходимо е и между тези доклади да се следи работата на съда. Още едно наше предложение е улеснението и разширяването на правата за гласуване. За това ще говорим след обед, но наистина е поразително, че в интернет хората гласуват електронно много активно. Интернетът вече е част от ежедневието ни. Именно за това ние предлагаме да защитаваме тези права за интернет гласуване, не само електронно гласуване, а гласуване в интернет. От направената презентация виждаме струпване на проблемите в областта свободно движение. Ето защо смятаме, че не е необходимо да се създаде фонд солидарно за свободното движение. Това ще помогне да се работи с местните органи. Това всъщност не е нов фонд сам по себе си, а част от инструментите за местните и регионални политики. Но те могат да помогнат на място. Е, също така трябва да се възпротивим на страха. Това е и смисъла на нашите предложения. Съставили сме специално писмо, в което излагаме своите предложения. Изпратихме го на господин Юнкер, госпожа Юрова, господин Тимерманс господин Тайсен, госпожа Тайсен, извинете, това, което ние предлагаме е структуриран диалог, дебат за свободното движение, защото знаем, че има ли проблем, можеш да си скриеш главата в пясъка като Штрауса или да се опиташ да го решиш. И комисията ми се струва, че има много добри традиции във воденето на диалог с гражданите – Защо не го направим и при свободното движение? Можем да използваме и структурирания материал на комисията. И накрая. Нека спомена какво конкретно работим. При Данните, които събираме, сътрудничим с Евростат. Разчитаме на форума за социалната статистика. Той всъщност ще се проведе по-късно в Люксембург. Освен това, обществените допитвания също се оказаха много полезни за това и предлагаме да се проведе европейска конференция на живеещите в други държави членки. Това е проект на Малтийското правителство. Освен това, по интернет гласуването планираме провеждането на семинар на 24 май. Ще присъстват и различните доставчици на платформи за електронно гласуване. Би трябвало наистина да разговаряме с тези, които на практика могат да ни помогнат. Пак напомням, датата е 24 май. Надявам се по този начин да допринесем за намирането на конкретни решения. Благодаря ви. И аз много ви благодаря, господин Илеборг. Това, което казвате, е толкова насърчително и до някъде очудващо, но благодаря наистина, че вие ни вдъхновихте до някъде и искате да сложите край на това всяване на паника. Сега искам да поканя госпожа Жо Шолц. Yes, Ето ви, имате думата. Благодаря ви. Благодаря на организаторите на това изслушване и благодаря, че ми давате възможност да се изкажа. Аз съм професор в университета, занимавам се с академични изследвания и моите коментари няма да са свързани с конкретни действия и затова съм тук, за да слушам какво ще кажете и да се вдъхновя от работата на хора като господин Илеборг. Но все пак ще се опитам да допринеса към по-доброто разбиране на европейското гражданство, то е залегнало в договорите на един по-късен етап. Свободата на движение вече е било факт и е факт от много десетилетия. А пък за европейско гражданство се говори от 1993-та година. Осезаеми резултати вече се наблюдават от 2000-та година следствие на постановления на е, съвета на, на Съда на Европейския съюз. Освен това, с времето се установява и основния статут на гражданите в Европейския съюз. Директивата за правата на гражданите е приета през 2014 година и почива на предишни инструменти, но внася и съществени промени в статута на европейските граждани, като постоянно пребиваване, през престой от 5 години и повече и законодателни промени са въведени през този период. Трябва да се даде и малко повече контекст, когато говорим за такива неща днес по време на дискусията ни. Мога да повторя някои от нещата, вече посочено от Илеборг. Европейския съюз се променя доста съществено. Свидетели сме на това през последните години. 2004-2007 и 2013 са годините, през които Европейския съюз се разшири. Ам, всичко това имаше въздействие, огромно въздействие върху трудовия пазар и тези промени бяха най-съществените от 89-та сам. Тези промени не бяха прияти от всички политически елити в държавите членки. Има по-малки държави членки, които не наложиха временни ограничения за достъпа си до, трудов, достъпа до трудовите пазари, така както направиха някои за държавите, които се присъединиха през 2004 година. Няколко години по-късно економическите различия, които доведоха до тези потоци, трябва да се разглеждат във връзка с въздействието на глобалната финансова криза от 2008 година, която в резултат от решения на политиците доведе до криза на държавния дълг в редица държави членки. Освен това бяха въведени политики, свързани с економи в много държави членки, които бяха изложени на критика. И отново се стигна до миграция юг-север и изток-запад. Това, което се е, случи през тези години, беше обект на големи безпокойства сред е, гражданите. Някои от мигрантските общности е, са считани за заплаха за сигурността вследствие на конфликт и нестабилност в непосредствена близост до Европейския съюз през 2015 и 2016 безпокойствата се задълбочиха, наблюдават се антимигрантски настроения. Освен това, Европейският съюз и либерализирането на сектора на услугите дава възможности за експлуатиране на условията за заплащане в държавите членки чрез трансгранични, е, трансгранично сътрудничество и за обикаляне на изискванията за заплащане и назначаване. В този контекст за някой глобализацията е мръсна работа и нашият единен пазар ам, се счита за подкопаваш социалните устои в отделните държави членки. Това е в ощърп на организираните трудови пазари. Пречките се наблюдават в много държави и членки, най-вече там, където организираната трудова ръка страда от решенията на политическия елит. Нещо, което също е важно, е, че се стига до момент, в който трудовите права се считат за част от проблема, а не за част от разрешаването на проблема, свързан с суверенитета. По-скоро се търси индивидуално, отколкото съвместно решение. Свободното движение – може да се счита от една страна, от, от една страна като един много добър и един много лош елемент от европейското гражданство. Трябва да разберем по какъв начин свободното движение въздейства на държавите членки, каква е тяхната реакция. Присъединявам се към заключенията на колегата от Миля, че имам проблеми с свободното движение и успорване на правата за свободното придвижване. Има а, такива, които смятат, че а, свободното а, движение по някакъв начин накърнява спазването на националното законодателство, свързано с миграцията, започва да се прави разлика между добри и лоши мигранти. Това е важен въпрос, който трябва да бъде проучен в допълнение, за да се види какви са пречките, пред които са изправени отделните мигрантски общности. Държавите членки изпълняват разпоредбите за свободното придвижване. Повечето държавите членки се опитват да са в съответствие на европейското законодателство. Само по този начин Разбира се, те могат да, да изпълняват своите ангажименти, ам, към които са се задължили помежду си и могат по, един, по такъв начин а, да навигират натиска, на който са подложени на национално ниво и от друга страна да могат да изпълняват ангажиментите поети на европейско ниво като се проучат конкретни мерки, не трябва само да се разглеждат тези области, в които има подобрения или в които могат да бъдат постигнати подобрения. Става въпроси за повече права в много области, а също и да се разрешат проблемите с прилагането на разпоредбите от европейското законодателство. С някои държави членки трябва да се промени административната култура. Трябва да се види по какъв начин държавите членки откликват на предизвикателството, свързано с, с свободното движение, да се види какви стратегии преследват те. В моите публикации съм отразила, че държавите членки преследват три стратегии, за да разширят а, своят, а, своето поле за действие. Опитват се да премахнат всички цялата несигурност, опитват се да имат повече възможност за взимане на решения, за да действат по свое усмотрение, но така или иначе все още има много неясноти, които остават. Не говорим само за Обединеното кралство, им, има и други държави членки. Е, които е, прескачат от е, законодателството за миграцията към законодателството за свободното придвижване. Има законодателство за свободното придвижване и в рамките на това законодателство се говори за свободно придвижване, което е в нарушение на други разпоредби. И държавите членки, според мен, се опитват да изчерпат всички възможности, свързани с свободното движение. Евро... В началото казах, че Европейския парламент е законодател по въпросите за свободното придвижване и че Европейския парламент защитава правата на гражданите в законодателния период. Но в близко бъдеще, според мен, правата на гражданите отново ще бъдат обект на законодателстване и ще трябва да се разглеждат части от това така сложно и оплетено законодателство на европейско ниво. Ще се наложи участието на всички институции. Очаквам с нетърпение какво ще се каже този след обяд за политическото участие и въпросите свързани с него, защото ние говорим тук за свободното придвижване на гражданите, но това е само едната страна на, на въпроса. И така, благодаря ви за вниманието. Това беше от мен. Благодаря ви, госпожо Шо. Благодаря ви за вашето изказване. Нека да се върнем към вашите въпроси по-късно този след обяд. Сега ще дам думата на колегата от Либе, госпожа Лаура Ферара, която през 2013 година и 2014 година беше докладчик по доклада за основните права. Грация, президенте. Благодаря. Добър ден на всички. Bene, in un contesto come quello в контекста като настоящия, където кризата остави големи рани в европейските граждани, изключително важно е да разберем Европа на гражданите. Това е една Европа, в която човек трябва да има и права, не само задължения. Една Европа, която е без дискриминация, която е прозрачна, е една Европа, която слага в центъра си гражданите, в центъра на политиките и тяхното ежедневие. И за това ежедневието на гражданите е много важно. Говорим за достъп до информация, както и е, документите, които пазят публичните инфор... е, органи, що се отнася до заетостта и така нататък. В е, становището и доклада за 13-14 година за основните права, по което бях докладчик, Европейския парламент смята, че гражданството в Европейския съюз трябва да бъде активно, да има ясно участие и да бъде насърчавано посредством участието на гражданите в процеса на вземане на решения. От една страна, гражданите са онези, които трябва да контролират институциите. От друга страна, решенията на институциите са признати, защото те отговарят на реалните търсения и искания. Информацията за основните права и възможностите на европейските граждани и за тяхното опазване е интегрална част от правото на една добра информация и добра администрация бе направено едно проучване за европейското гражданство и 42% от участниците са добре информирани за своите права като европейски граждани. 26% пък са запознати с необходимите инструменти за евентуално е, оплакване при нарушаване на правата. Гражданите трябва да знаят е, своите права, тъй като това е едно основно е, право. Още нещо. Нужно е да бъдат опазвани тези основни права. Имаме процедури, по които гражданите би трябвало по по-прост път да могат да заявят, когато правата им са нарушени. Имайки предвид последния аспект, е много важно да подчертая, че хартата на основните права всъщност е един източник на право. 51 член от тази харта съвсем ясно казва какво е приложното поле на тази харта. Казва се също така какви права имат гражданите е, за защита на тези свои права. Когато имат нарушаване на такива права, гражданите трябва да може ясно и бързо да се насочи към съответна институция, тъй като това са индивидуални права. Е, трябва също така е, да се даде и път към съдилищата, който разбира се е малко по-дълъг. Имаме инициатива на европейските граждани, подаване на петиции. Това също са инструменти, които гарантират демократичното участие, диалога и легитимността на институциите. Би трябвало да бъдат улеснени тези права, имайки предвид, че имаме спад на доверието на гражданите. Петициите са много важен инструмент, но много често те са задушени от дългите срокове до стигане до разглеждане не всички имат възможност, економическа възможност имам предвид, да участват в, например, заседанията на нашата комисия по петиции. Трудно е да има изчерпателен диалог с тези вносители. Що се отнася до инициативата на европейските граждани като право, тук също има някои пречки. Например, само две трети от инициативите са е. допустими. Много често аргументите за това не са достатъчно ясни. Между другото, до момента нито една инициатива до гражданите, на гражданите не е довела до законодателен акт. И в заключение. Всеки гражданин трябва да участва в Европейския съюз и това може да се измерва с нивото, което гарантират институциите. Прозрачността е изключително важна, за да може всеки индивид да се възползва от европейското граждане. Гражданство, извинете. Необходимо е да се подава информация на гражданите, за да участват в процеса на вземане на решение. Всичко трябва да е достъпно, постоянно да се дава информация и всички инструменти на модерната технология трябва да бъдат на разположение на граждани. Трябва да има също ефикасни механизми, преки механизми защита на основните права и за правовата държава, защото само така посредством тези стъпки, в крайна сметка, може да бъдем европейски граждани. Thank you, Laura. Благодаря ти, Лаура. Благодаря ти, че си тук, което показва, че това е едно съвместно начинание между комисиите. Сега госпожа Уинни Софи Фюхтбауер ще получи думата, която е една от хилядите вложители на петиции, които се обръщат към нас. Тя ще говори по един много важен елемент от правата на гражданите. Благодаря, че сте тук и ще споделите своя опит. Благодаря ви. Благодаря, че ми давате тази възможност да съм тук. Развълнувана съм и за това леко ми трепери гласа. Не съм свикнала да говоря пред толкова много хора. Казвам се Луни Софи Бауър, или Гюбер Бауър, зависимост в коя страна се намирам. Аз съм германски гражданин, живяла, живея в дан от 18 години, женена съм за дъчанин и имам две деца с двойно гражданство. Мъж, мъжът ми е с фамилия Гюбел, а моята е Фюхтбауер. Когато се омъжих през 2011 години, реших да взема и неговото име, да запазя и моето фамилно име. И така всички четирима членове на нашето семейство се казват Гъбер Фюхтбауер. В, в Германия се приема двойното гражданство и, в, и когато поисках да променя името си на Гюбер Фюхтбауер, ам, имах право да сменя само фамилното си име, което си остава Фюхтбауер и след като се омъжи. В Германия това средно име Гъбер не се счита като част от фамилното име. В Дания това обаче е обичайна практика да запазиш и двете си фамилни имена или да приемеш още едно фамилно име, когато се омъжваш поисках това двойно фамилно име Гъбер Фюкпауър да бъде изписвано с тире помежду си, но това също беше отказано. И така, когато се оплаках, бях, беше ми казано, че мога в Германия да се наричам Гъбер Фюктбауер, ако сменя името си изцяло и ще получа ново ем, свидетелство или нов акт за раждане. Все едно съм се родила с тези две имена, въпреки че рожденото ми име е друго. И ще се е, окаже, че и моите братя и сестри ще са с, с други имена и освен това всички документи, които съм получавала преди това, като дипломи от университета и така нататък, ще ам, бъдат а, по всяка вероятност обявени за невалидни. Това, което беше важно за мен, е а, да нямам а, име различно от останалите членове на семейството ми, защото това е доста неудобно в ежедневието. И а, освен това, аз се съм, не знам с кое име да се представим, зависимост от това, коя лична карта трябва да представя. В Европейския съюз ми се струва, че трябва да е по-лесно ако е, двама души с различна, на, с различна националност могат да носят и две, могат да носят две фамилни имена, когато сключат брак. Благодаря ви. Thank you very much for your contribution. Благодаря ви за вашето изказване. Сега представих представих ви като Уини Софи Фюхтбауер, а трябваше да ви представя като Уини Софи Гюбер Фюхтбауер. Side your name. And I believe that the... Крайна сметка, вие имате право да решите е, с е, какво фамилно име да, бъ... и да бъдете наричана. Комисарът също се застъпи и за вас, а и вие лично предприехте много усилия за да промените нещо по въпроса и да имате право да решите сама за себе си, да, да решите как да живеете живота си, а и как да бъдете наричана. И така, този случай ам, го съдяхме отблизо до самия му край. Ще имаме възможност да разменим въпроси и мнения. Всеки от вас може да вземе думата, да зададе въпрос или да сподели нещо интересно и любопитно. Много хора искат да вземат думата, за това нека изказването ви да се сведат до две минути. Може да зададете въпроси към нашите експерти, да споделите вашите виждания, но моля ви първо да се представите, когато вземете думата. Има няколко господа там отзад, но първо госпожа Зданока, тя е представител на зелените. Член съм на Зелените, от Латвия съм и съм член на комисията по петиции. Към госпожа Боланже имам въпрос. Споменахте е, части от Мастрихския договор, свързан с е, трудовата мобилност. И това, което представи последния вложител на петицията, беше свързан с правото на семейен живот. Става въпрос тук за бракове, които се сключват от хора с различна националност. Нарушаването на това право е нарушаване на правото на свободно движение в ЕСА. Проблемът е, че когато говорим за нарушаване на правата за семейен живот – получавам отговор от Европейската комисия, че няма, няма европейско законодателство, което да е нарушено в такива случаи. Разбира се, това е нещо много специфично. В повечето случаи в комисията по петициите се занимаваме и с проблеми с деца в такива семейства. Сега очакваме с нетърпение регламента Дъблин 2. Обаче има правен проблем, пред който сме изправени и той е свързан с определението за обичайното пребиваване на детето. Не е ясно какво точно се има предвид, но се включва понятие в регламента, което заляга в основата на член 15 съгласно който се дава възможност да се прехвърли съдебно производство от един съд на друг. В моята страна, Латвия, наскоро имаше случай за съдебно производство в Британия, свързано с отнемането на две деца от латвийско семейство което живее в Обединеното кралство. От Латвия, от Министерството на правосъдието е имало искане случай да се прехвърли в Латвийски съд, но беше ам, изпратен отказ. Госпожа Викстром, сега ще приключа. И през последните два месеца е имало 11 такива случая за отнемане на деца от е, латвийски семейства в Обединеното кралство. И повтарям, 11 случая през последните два месеца. I think we'll collect a few questions. Ще съберем няколко въпроса и след това ще се обърнем към нашите оратори. Първо ще дам думата на колегите и след това на хората отвън, първо на представителя на Алда и след това на господин Агилар. Благодаря. Госпожо председател, в момента европейското гражданство не обхваща само свободата на движение, но и редица ценности. Аз съм от Естония. 87 хиляди са пребиваващите в нашата страна, които не са европейски граждани. В Латвия има същия проблем. Става въпрос не само за движение, но и за ценности. Получаването на европейско гражданство е възможно само чрез националното гражданство. Има различни процедури в държавите членки, които не са свързани с европейското измерение, европейската интеграция и така нататък. Много често се смята, че в някои държави членки достъпът до гражданство е дискриминиращо възоснова на езика, происход и така нататък. Смятате ли, че имаме нужда от някакъв вид хармонизация по отношение на достъпа до европейско гражданство? Как да помогнем на гражданите в процеса на издаване на разрешителното? когато чувам тези думи за европейското гражданство и за правото да се получава такова гражданство, е много трудно да стигна до определение какво означава това европейско гражданство на практика. Ако сте роден в Европа, а нямате право да гласувате на е, местните избори, дали вие сте европейски граждани, по смисъла, който ние употребяваме тук. Благодаря ви. Опитах се да повдигна един въпрос, свързан с, с, с, с хора, които живеят в Европейския съюз, но не се ползват с правата на ам, европейското гражданство. Има технически проблеми, чухме тяхното описание и те са свързани с свободното придвижване на гражданите в рамките на Европейския съюз. Че ми, ще ми се госпожа Болонже да обясни нещо повече по въпроса за проблемите, свързани с хора, които живеят в европейска държава членка, но са лишени от европейско гражданство, какъв е техния брой. И другия въпрос, който искам да засегна, е свързан с важността на политическия на политическата среда, която обезкуражава развитието на така нареченото европейско публично пространство. Искам да подчертая и значението на тази хронична криза, свързана с европейската идентичност, когато говорим за разширяване значението на европейското гражданство, когато говорим за ценности, права и ем, пряка демокрация. Когато говорим за тях, трябва да имаме предвид и е, влушената политическа обстановка, която до голяма степен обезкуражава предприемането на допълнителни мерки, свързани с установяването на европейското гражданство. Силвупле. Благодаря, госпожо председател. Не е въпрос, по-скоро бележка свързана с дебата от тази сутрин. Чухме многократно, че европейското гражданство означава правото да се придвижваш, да гласуваш, да живееш в друга държава. Това са права и ценности, които обаче не са достатъчни. Независимо дали си французин, испанец, италианец. И ясно е, че ти би искал да можеш да се установиш в държава членка и да се радваш на същите права, на които се радват и останалите. Но това не се случва в Европа, както чухме неведнъж. Много е интересно това изслушване, защото то хвърля светлина върху необходимостта някои неща да се променят. Е, виждаме, че европейското гражданство не е пълноценно. От чутото оставам с впечатлението, че всъщност европейското гражданство съществува все по-малко и по-малко. Признанието на дипломите, намирането на работа, правото да гласуваш, всичко това не се развива пълноценно. Освен това, ние знаем, че има дискриминация на трудовия пазар, а би трябвало всички права да бъдат признати, особено като имаме предвид, че има 28 милиона безработни в Европейския съюз. Същевременно комисията говори само за економическата свобода, но рядко за социалната свобода, а мисля, че тя е много важна вие ще видите, че ако тя се гарантира, гражданите ще се чувстват много по-защитени, защото ще знаят, че наистина имат тези права в Европа. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на колегите до мен от е, първата част на заседанието. Те ще дадат отговори на въпросите и след това ще има втори кръг въпроси. Госпожо Бланже, искате ли да започнете? Не знам дали да отговоря на френски. Може би трябва да спомена решение на Европейския съд от вчера, съгласно което две различни имена в различните държави членки водят наистина до проблеми. Може би колегата ще обясни какви са подробностите от гледна точка на съдебната практика и правната рамка. Но имаме наистина договорите, както и това дело Рамкин срещу Пол. Още нещо във връзка с придобиването на европейско гражданство. Нека ви напомня, че гражданството всъщност се дава от държава членка – какво става с непризнатите мълцинства? Това пак е национална компетентност, като се отчита и европейския интерес. Но възоснова на договорите, наистина това е правомощие на държавата членка, тъй като европейското гражданство допълва националното, но националното е водещо. Нещо, което не можем да променим от днес за утре. Политическата конфигурация или политическия пейзаж, за който попитахте. Мисля, че Европейският парламент е много уместно място а, за подобен дебат. Защото трябва да се знае как се упражняват правата, когато се допитваме до гражданите, е, виждаме, че европейските граждани много държат на тези права, например правото на свободно движение. Евробарометър показва, че това е най-важното право. Нещо много интересно. Е, когато европейските граждани получат глас, те наистина обясняват, че много държат на това право. То се подкрепя от младсинството. Трябва да се знае какви са проблемите. Ние разполагаме с достатъчно факти и цифри, Необходимо е да видим къде точно са пречките и заедно с комисията да се работи в името на гражданите. from... Някой друг иска ли да вземе думата от нашите оратори през първата част на заседанието? Заповядайте. Исках да коментирам политическата конфигурация – Зададоха се някои въпроси. Хората могат да бъдат за свободно движение и против емиграция от други европейски държави. Това означава, че трябва да се работи по този въпрос, за да не съществуват такива дихотомии – Идеята е всъщност да се преодолее насаждането на страх, което е деконструктивно за момента. Благодаря. Наистина посочихте проблема, който всички се опитват да игнорират. Прекалено сложен е проблем и се правим, че не го виждаме. Благодаря на всички ви. Сега ще дам думата на записалите се господин Валие. Е, Благодаря, госпожо председател. Фредерик Валие, генерален секретар на Общностите за Европа. Ние всъщност сме представителна организация на местните и регионални органи. Представляваме 41 национални сдружения – които пък от своя страна представляват понад 5000 териториални единици всяко от тях. Ние се борим за утвърждаване на европейското граждане, гражданство, тъй като още 51 година знаете, че започнаха тези инициативи за пообратимяване на различните градове. Европейското гражданство се подкрепя от съответните общини и всъщност общините са тези, където гражданите се осведомяват за основните си права. В направената презентация чухме, че 78% от запитаните граждани са на мнение, че общините имат много важна роля за развитие на европейското гражданство. Същевременно е важно да се извършват действия, които водят до ефективното признаване на европейското гражданство, но знаем, че за жалост по-настоящем има държави членки, които като че ли го оспорват и не се прави достатъчно. Нашата организация работи години наред за това да се отдели бюджет за рекламата и да се каже на европейското гражданство – за подкрепа на различните дейности на сдруженията и организациите, които утвърждават това гражданство. Нашата организация помага на градовете и регионите в Европа да утвърждават гражданството. Имаме и хартата за местното управление, която е много важна. Европейската харта също така за местната автономия, която е на съвета на Европа, но разбира се е много важен елемент на местно ниво. И разбира се, Европейските граждани имат право да участват в местните избори. Трябва да видим как това право да се разшири, така че да обхване и други избори, а не само местните и европейските. Благодаря. Сега давам думата на господина до вас. Благодаря. Казвам се Николо Мало Миланезе от Европейска альтернатива. Явно това е основният статут на гражданите на европейските държави. Европейските граждани тогава ще станат основен обект на безпокойство за Съюза. Един от големите проблеми е, че гражданите не се смятат за основа на политиките на Европейския съюз. Сега справо или не, голяма част от гражданите смятат, че Европейския съюз се грижи за други интереси, много преди интересите на гражданина. Има различни елементи на европейските политики, които могат да се споменат тук. Например, директивата за командированите работници е спомената. Много хора в Гърция не са доволни. Гърците се чувстват като унизени а, европейски граждани, поне част от тях. Ако сме съгласни, че гражданите са в сърцето на Европейския съюз, как може да направим така, че гражданството да бъде предоставяно като част от всички политики?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 европейското гражданство. Имам въпрос към госпожа Буланже най-вече. Ще се представя. Аз съм германец и съпредседател на Френска асоциация Институт légal d'association européen sans but lucratif, in short form EURASOS, European Association. Европейска асоциация или вашата асоциация, Your Association, така се разгръща акронима. Госпожо Буланже, съгласна ли сте, че статут Европейска асоциация може да задвижи гражданството поради липсата на законодателство. Гражданите на Съюза нямат право да се организират на европейско ниво в организации с нестопанска цел. На 2 декември за кратко говорих с ръководителя на кабинета на председателя на комисията, господин Зелмайер, професор-доктор – той каза, че комисията няма да предприеме действия по този въпрос. Госпожо Боланже, вярно ли е това? Господинът ръководител на кабинета ме насочи към 20 член на Лисабонския договор за силено сътрудничество с 9 държави членки. Това правим ние в момента, лобираме 8-9 правителства на държави членки по този въпрос. Европейската комисия наистина ли не иска да предприеме нищо по този въпрос, тъй като на 15 септември Жан-Клод Юнкер обяви приоритетите на Европейския съюз. Смятам, че това е част от тези приоритети. Благодаря. Very much. Thank you very much and thank you also for the много ви благодаря за чудесния шведски, който говорите. В Европа наистина имаме много държави, много езици и наистина сме обединени в многообразието. Чудесно е човек да го види на практика. Сега давам думата на нашите оратори. Госпожо, госпожо Буланже, да ви се прияк въпрос. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Ние искаме днес най-вече да получим обратна информация и въз основа на това да решим какво ще се включи в е, доклада за европейското гражданство. Знаем, че и Евробарометър извършва тези обществени допитвания, но по-конкретно по дискусията ясно е, че има призив да се подкрепи действието на местно ниво и това разбира се е много важно. Ние всъщност работим все по-активно с местното ниво, защото именно там виждаме проблеми за европейското гражданство. Не знам дали си спомняте, че имаше и конференция с кметовете, организирана именно за да се разгледа тази тема. Идеята беше да се организират дни на отворените врати, тъй като ние напълно подкрепяме вашето разбиране, че местното ниво е много важно. Политиката близо до хората. Разбира се, на местното ниво има и различни специфики. Това не е някакво универсално решение но разбира се това не променя неговата важност. По следващите изказвания може би трябва да кажа следното. Каква е целта на всички тези допитвания? Всъщност ние искаме да се доближим до гражданите, да получим и нови идеи, не само тези, които са отразени в стандартните въпросници. Ясно е, че хората понякога казват много неочаквани неща, защото това са нещата, които пряко ги засягат. И най-добре е да се попита наистина гражданите. А на вашия въпрос ще кажа, аз събирам информация ще направя проверка, но днес искаме най-вече да получим обратната информация от вас, да ви слушаме. Благодаря ви. From the panelists. Някой друг е, от колегите до мен иска ли да отговори на повдинките въпроси? Nobody. Then... Няма желащи. И така, първата част от нашето заседание приключи. За това сега ще дам думата на Джорджана Сандо и Рита Динес от нашия секретарят. Много добре сте организирали работата. Благодаря ви за което. Сега давам думата на колегата Делво, която е заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Тя ще председателства. Merci à vous. Very nice to meet with you. It doesn't mean that you have to leave the room. Това не означава, че трябва да си тръгнете. Не, просто продължаваме веднага. Чисто и просто промяна на водещия. Thank you, uh, Cecilia. My turn, I... Благодаря ти, Сесилия. Искам да поздравя участниците за оживената дискусия. Както знаете, втората част от дискусията ще се съсредоточи върху конкретни примери за това, как тези права се превръщат в практика или европейското гражданство. Това означава по-добро сътрудничество по семейни въпроси, както и правото за, на консулска защита, така както то е записано в директивата от април 15 година за координация и сътрудничество за улесняване на консулската защита на граждани, които не са добре представени бих искала незабавно да дам думата на господин Тедеуш Звивка, който е депутат от НП и докладчик по законодателна инициатива на Юри за трансгранични аспекти на осиновяванията. Имате думата. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję też za to wprowadzenie. Благодаря, госпожо председател, за встъпителните думи. Нека кажа няколко думи по няколко доклада, за които отговарям. Занимавал съм се с тези теми последните месеци и години като член на Комисията по правни въпроси. Става дума за въпроси, които са пряко свързани с това, как живеят гражданите в Обединена Европа. Аз съм съгласен, че не се съсредоточаваме достатъчно върху практическите проблеми, които срещат гражданите. И то не защото нямаме воля да го направим като Европейски парламент. Напротив, точно обратното. Искаме да се занимаем с тези въпроси. Понякога обаче нямаме правомощия да го направим. Когато говорим за гражданско и семейно право, не бива да забравяме, че това не е ексклюзивна компетентност на Европейския съюз. Точно обратното. Държавите членки имат ексклюзивна компетентност. Трябва да си сътрудничим с... Можем да, за да може гражданите да живеят по-добре. Но държавите членки са тези, които имат ексклюзивна компетентност. Не бива да забравяме тези проблеми. Работим с националните парламенти, националните институции, като се опитваме да разрешим проблемите. Що се отнася до гражданско-процесуални въпроси, ние трябва да отговаряме на вече случилото се. Т.е. не може да бъдем активни, ние трябва да отговорим на това, което вече се е случило, и след това да създадем правни стандарти. Това се вижда на европейско ниво, а не на ниво държави членки. Живеем в една зона без граници, което създава проблеми. Проблеми, които трябва да бъдат решени. И това се вижда на европейско ниво. гражданите се възползват от привилегиите, свързани с европейското гражданство. Имайки предвид гражданското право, трябва да кажем, че искаме адекватни решения с минимални общи стандарти в Европейския съюз. Тези стандарти могат да служат за отправна точка – те дават възможност да се измери напредъка. Идеята ни всъщност е да предложим различни възможности. Общностното право често се смята за много сложно, неразбираемо, трудно за прилагане. Много хора мислят така наистина. Но не гражданите трябва да прилагат законодателството. Гражданинът трябва да знае какви са възможностите и какви са неговите права, но правоприлагането е в правомощията на специалистите, на съдиите, на служ... Е, служителите, е, магистратите и така нататък. Трябва да се разграничи познанието за съществуване на определени разпоредби и познанието за неговото прилагане. И ето тук се срещат проблеми много случаи съм говорил пред държавите членки, като съм говорил за просветни кампании. Гражданите трябва да знаят с какви инструменти разполагат. За съжаление, обаче, гражданите нямат представа, че съществуват съответните инструменти. Юристите, съдиите, служителите също не знаят за съществуващи инструменти. И е, това е причината е, за голяма част от неразбирането, свързано с този въпрос. Когато работих по регламента Брюксел 1 за приложимото право, юрисдикцията и прилагането на съдебни решения по граждански и търговски въпроси, научих, т.е. многократно ми бе казано, че правото е много сложно. Но аз се обръщам към съдиите със следния апел. Запознайте се с това законодателство. Сега за гражданите и предприемачите. Те чисто и просто трябва да знаят, че има инструменти, които могат да улеснят процедурите. Този подход ще доведе до изграждане на доверие. И нека ви дам пример. Ако една държава членка излезе съдебно решение, което автоматично се прилага в друга държава членка, това означава, че има доверие между съдебните системи. Гражданите трябва да са сигурни, че няма да бъдат разочаровани и че системата ще бъде в тяхна полза, а не в полза на някаква европейска институция, неясно коя. Европейските граждани стават все по-мобилни. Те пътуват, живеят в държави членки, различни от държавата членка, на която са граждани. Те пътуват и по лични цели, както и се местят, защото се женят или изключват партньорства. Има все повече трансгранични бракове. Сете, як то в życiu bywa, и... За съжаление, и вие няма да бъдете изненадани, ако ви кажа, че в такива случаи браковете не траят много дълго. За съжаление, съпрузите понякога решават, че трябва да се разведат. Бракоразводните процеси, свързани с унаследяване, с разделяне на имущество и така нататък, са много сложни и много болезнени. И много болезнени. Нека си представим, че един такъв процес тече и имаме лице, което е в държава, където не е запознато с законодателство лице, което е чужденец, тази държава не познава процедурите. Тази, това лице често се случва да бъде и с недобри е, приходи, но е, таксите на съда са много високи регламента дава механизми за подкрепа на по-слабата страна. Искаме съпрузите да са запознати с различните възможности. В случай на развод, те трябва да знаят, какво е приложимото право и юрисдикцията. Решението а, за това, коя а, юрисдикция да се избере, е изключително важно, за да могат да знаят съпрозите какво да правят. Регламентите Брюксел 1, Рим 3, това са правните инструменти, с които говорят по тази тематика. Искаме страните да разполагат с такава информация. Хората трябва да са запознати с тази тема. Господин Цвивко отговаря за, отговорите, за разводите в Европа, ми казват. Не, не отговарям аз за разводите в Европа. Аз искам да няма разводи, да има само щастливи бракове не се опитвам да подкрепя разводите, чисто и просто искам да помогна на онези, които са се оказали в сложна ситуация и за съжаление е, това не е изключение. Достатъчно често има такива. Нека да премина към една друга тема. Комисията по правни въпроси ще я разгледа скоро. Това е втория аспект – международни осиновявания. Говорим за тях в Европейския парламент. За съжаление обаче, държавите членки имат ексклюзивна компетентност. И Брюксел 2 не покрива този въпрос. Знаем обаче, че е, много въпроси трябва да бъдат решени в спешен план. За това комисията по правни въпроси ще се опита да излезе със становище по въпроса. Имаме доклад по собствена инициатива и силно се надяваме той да бъде полезен за Европейската комисия. Ще се опитаме да посочим онези елементи, които според нас трябва да бъдат записани в европейско законодателство. Сега, Семейното право е много деликатна тема, особено когато семейството има деца. Затова е нужно да се отдели много внимание и да се направи всичко възможно, за да се защитят интересите на децата. Не интересите на държавата, на родителите, не. Де... Правата и интересите на децата трябва да бъдат опазани и гарантирани. Това е основната идея. Защо казах, че семейното право е такава тежка тема и защо е трудно да се, да се постигне някакъв напредък? Нека ви кажа няколко думи по въпроса. При определенията има различия. Във всеки правен ред, дори основни и правни е, институти, като семейство и така нататък, са дефинирани по различен начин. Същото се отнася и до имуществените отношения в семейството. Държавите членки нямат е, желание да го променят, те пазят е, ревниво своите разбирания, тъй като те са част от културните им традиции. За това е толкова щекотлив този въпрос, но не мисля, че това трябва да ни обезкуражава. Ще продължим с усилията в тази посока, тъй като темата е изключително важна. Може би по различен начин оценяваме отделните ситуации, но всички са съгласни, че е много важно живота на гражданите да бъде улеснен в много сфери. Особено трансграничен план. Благодаря. Thank you. И аз ви благодаря, господин Цвивка, за много интересното изказване. Сега ще дам думата на госпожа Отюрини от университета в Дънди, госпожа Мореро от Европейския университетски институт те ще говорят за отношенията между гражданството и сътрудничеството в гражданско-правната сфера, както и какво се случва в сферата на консулската защита, както и бъдещи стъпки. Не знам кой ще започне, може би госпожа Фиорини. <laughs> With... Um, Благодаря ви, госпожо председател. Първо няколко думи по правния контекст. Когато чуем гражданско сътрудничество, не мислим веднага за европейското гражданство по една съвсем простичка причина. Е, всъщност, сътрудничеството в гражданското право предшества Мисля, че микрофона ми е твърде висок, казва ораторката. I'll, um, I'll try this way. Um, and uh, the cornerstone of uh, judicial cooperation in civil matters uh, was an но така или иначе краягълния камък в сътрудничеството в гражданското право беше поставен преди повече от 50 години и всъщност в договорите се говореше първоначално за европейски граждани, а не за граждани на Европейския съюз. Както виждате, има напредък. Наистина, политиката на общността беше свързана с свободното придвижване, но тя се обосноваваше най-вече с нуждите на вътрешния пазар. С други думи, подразбираше се, че движението се отнася единствено до гражданите, които са стопански активни, а не до абсолютно всички. В наши дни нещата са доста по-различни, както знаем. Very, um, uh, in... Има много ясна привръзка и в договорите. Сътрудничеството в гражданското право е много важно изобщо за пространството на правосъдие и свобода. Правото на свободно движение е право залегнало в договорите. Право, което се прилага на практика. Има технически проблем с микрофона на ораторката. Така или иначе, в тази област няма никакво съмнение. Ние разчитаме на съдилищата. Гражданското правосъдие се извършва от тях. Всеки би трябвало да има достъп до това правосъдие. And yet this is a, a taking place uh, in the context of both I'm sorry. <laughs> so you have a difficult task. It's not easy, but не е трудно. Не е лесно наистина, разбирам ви, казва председателката, да се надяваме, че този шум ще изчезне. Мобилността е много важна за европейското гражданство, но също трябва да имаме предвид, че правните ни системи са много разнородни. Имаме най-различни разпоредби, различни процесуални норми и всичко това естествено създава трудности на гражданите. Трябва да се запитаме как се съчетава гражданската мобилност с различните правни норми и традиции в държавите членки. Ясно е, че първото предизвикателство е достъпа до правосъдие. Има пречки от всякакво естество и те всъщност създават неувереност у европейските граждани, защото те се чувстват несигурни, не знаят към кого да се обърнат и не знаят, чие право е приложимо. Също така не знаят какви са последиците от съдебно решение, взето в една държава членка и изпълнявано в друга държава членка. Да не говорим за огромните разходи. Това също е предизвикателство. Трансграничното правораздаване е още по-проблематично от дори и достъпа до правосъдие. Няма как да не засегнем и темата за справедливостта. Е, ясно е, че след като има различни правни порядъци, се създават празнини. Може да се окаже, че вие сте напълно законно бракосъчетан във Франция, но това няма никакви правни порядъци последици и не поражда правно действие в Италия. Може да се наложи в Италия отново да се бракосъчетаете, но тогава пък ще ви обвинят в бигамия. Това са наистина неприятни ситуации. Същото виждаме и с избора на най-благоприятен съд – когато една от страните в спора много бързо намира съда, който е най-благоприятен за нея. Тези предизвикателства ще си останат, ако не се работи по тяхното отстраняване и опасността е, че европейските граждани, които се ползват от това свободно движение, всъщност нямат да получат необходимото им правосъдие така ще бъдат обесърчени. И точно това установяваме и при сътрудничеството в областта на гражданското право през последните две десетилетия. През последните 17 години от Маастрихския договор до сега видяхме, че бяха прияти много нови норми, в гражданското право, свързани с унаследяването, с издръжката. Това са инструменти, които наистина изграждат мостове между различните правни порядъци. Освен това, бяхме уведомени, че работата продължава и в други области. Ясно е, че ползите се усещат веднага от европейските граждани в три отношения – на първо място, по този начин се стига до хармонизация, а тя на свой ред създава правна сигурност. Благодарение на хармонизацията хората получават далеч по-ясни отговори в случаите на раздяла, необходимостта от детска издръжка, издръжка на съпругата и така нататък. Те знаят кое е приложимото право, къде да заведат дело, кой е компетентният съд, знаят също така, че решение в една държава членка поражда последици и в друга. Намаляват и случаите на избор на най-благоприятен съд. Например, при унаследяването можем да вземем примера с граждани живее в една държава членка, но по-голямото му имущество е в друга държава членка. При неговата кончина знаем, че ще има един единствен съд, който ще се разпореди с цялото имущество за унаследяване. И това ще бъде съдът на обичайното местопребиваване на починалия. Както виждате, създава се много по-голяма правна сигурност и се избягва най-благоприятния съд. Избягваме и тези празнини в законодателните норми. Например, взаимното признаване означава, че разводът в една държава членка ще бъде признат в друга държава членка, дори и да е даден по причини, които може да не се признават във втората държава членка. Заповедите за издръжка, се изпълняват автоматично в другите държави членки. Заповедите за достъп също така, а наследниците имат право да упражняват правата си без каквато и да било специална процедура. Много се работи по намаляване на сложността и на разходите, свързани с трансграничното правораздаване – Европейският съюз въведе много интересни хармонизирани процедури. Те са свързани не непременно с семейното право, за което говорим в момента, но така или иначе са много полезни за гражданите. От чисто процесуална гледна точка в гражданското и търговското право доста процедури бяха премахнати, екзекватурата отпадна чрез Брюксел 1А. Много беше постигнато наистина. Премахването на екзекватурата и междините производства означава, че решението от една държава членка има силата на национално решение на съда в друга държава членка. Намалението на разходите обаче е функция не само на тези инструменти. Европейският съюз направи много, за да се изглади работата с централните власти – Нещо, което е особено важно. Би трябвало те да помагат на страните и да насърчават сътрудничеството в трансграничен план, но също така и сътрудничеството в работата по конкретни дела. Много беше постигнато наистина, това е несъмнено, но е ясно, това е целта и на днешното изслушване, че предстои още много работа. Като разбира се, не е достатъчно да се каже това. Необходимо е не само да се работи много повече, но и да се работи по-добре. Като говорим а, за работата, която предстои и той има най-различни инициативи. Една от тях е за запъване на празнините. Постигнатото в гражданското правосъдие днес се дължи на различни отраслови инструменти, които могат да се използват едновременно. Но въпреки това си остават някои празнини, и за това е необходимо да продължи да се работи. Например, валидността, признанието на партньорствата, това е една област, усиновяванията са друга област, а и признаването на международните бракове. Необходимо е и да се работи последователно. Да се следват секторните подходи, това много ще улесни нашата работа и така посланията към гражданите ще бъдат чуди. Например, регламентите в областта на семейното право не са непременно последователни има някои разминавания. Много е важно едни и същи проблеми да бъдат тълкувани по един и същ начин. Това много ще улесни гражданите и наистина ще даде стабилност на европейския подход. И тъй трябва да се работи много по тази елипса, прекъсва председателката. Да, да, само една минута. Мисля, че дори в тази област, където са необходими правила, ние не можем да пренебрегнем трудността в изпълнението и на вече приятите правила. За това трябва да осведомяваме гражданите и да работим с юристите, да им обясняваме какво е постигнато, да се говори за хармонизираните норми – Не може да се остави само на държавата членка и на насоките на национално ниво. И накрая в контекста на прегледа на действащите регламенти ще кажа, че наистина има нужда от работа. Видяхме го при Брюксел 2А, а също така и регламента за исковете с малък размер. Благодаря ви. Фиорини, uh, I'm sorry, but we are always short in time. I appreciate that. Разбирам. Благодаря ви. Времето тече и госпожо Мораро, ако обичате да сте много кратка, за да наваксаме изгубеното време. Благодаря. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да се изкажа пред такава интересна публика. През последните 6 години следим развитията по консулската защита в чужбина. Има економически и социални права, с които се ползват гражданите в ЕСА. Сега ще говоря за нещо различно. So we have different problems. Before it was too loud, now it's not working. Различни проблеми с микрофона. Преди беше много близо, сега е много далеч. По-добре ли е сега? И така. Това, което казвах е, че много сме чули за економическите и социални права, с които се ползват гражданите в ЕС, но европейското гражданство не спира до границите на Европейския съюз. Има и други ползи, проистичащи от европейското гражданство, когато гражданите пътуват в трети страни. Беше споменато, че има реформа в тази област а именно директивата за консулската защита, приета миналата година. Добре е да, работ... да ем, говорим и за еволюцията на ем, това законодателство за консулската защита. Възоснова на него виждаме какъв напредък е отбелязан. И така, всички знаем, или много от нас знаят, че от 1993 година, след влизането в сила на договор от Мастрит, всички европейски граждани, които пребивават на трета страна, пребивават в трета страна, където тяхната държава членка не е представена, могат да поискат защита от дипломатични и консулски служби на всяка една държава членка в Европейския съюз. Това специфично право, с европейското гражданство, е безпредседентно. Свидетели сме на висока степен на мобилност сред европейските граждани. 100 милиона ем, се пътуват. 7 милиона пребивават в друга държава членка извън Европейския съюз има само 4 трети страни, в които всички държави член, членки са представени. Има 27, държави, има 27 трети страни, в които няма представители на европейска държава членка, 9% от европейските граждани, които са извън Европейския съюз, нямат достъп до представителство на тяхната държава членка. Това са данните от 2014 и смятам, че в бъдеще тези цифри ще нараснат. So, uh, just to, it was, I mean, I think it was already presented. Е, вече беше казано и преди в проучването на Евробарометър, а именно, че голям процент от хората са наясно с правата, проистичащи от договора от Манстрихт. Но точно каква е тази защита не се знае особено. Липсва осведоменост сред държавите членки но има разпоредби, които са предвидени в договорите. Не е ясно какво е точно определението за представени граждани, не е ясно точно от каква защита може да се ползва съответния гражданин, дипломатически консулски служби, какво е въздействието на практика от тези конкретни разпоредби. Има и международни разпоредби, които посочват, че консулска защита е приоритет или прерогатив на държавата членка по происход. Ако тази държава членка обаче не може да да предостави такава защита, трябва да се предостави съгласие от третата страна. Имаше две решения, които са прияти през 95 и 96, влязоха в сила през 2002. Но разбира се, тези решения са подложени на критика по същите причини. Не е ясно какво означава непредставен гражданин на Съюза. Критиките са свързани и с обхвата на самата защита, защото тези специфични решения ограничават консулската защита и я свеждат само до 6-месечен срок консулските служби не разрешават, не раз, разграничават или не правят разлика между консулска и дипломатична защита. Опитвам се да обхвана настоящите развития в своята работа. Най-важната мярка, свързана с, с прилагането на правата, просичащи от, от европейското гражданство, са заложени в Лисабонския договор. Основните права са залегнали в член 46 от хартата на ЕС, законодателните правомощия за тези права са предоставани на институции на Европейския съюз. Трябва да се следи за изпълнението на правилата на правата, проистичащи от европейското гражданство. Съвета може да приеме и законодателство чрез квалифицирано мнозинство, което е много важно. Има някои държави членки, няма да ги назовавам, които постоянно се противопоставят на приемането на законодателни мерки в тази област област. Може би защо точно преди това квалифицирано мнозинство разполагаме се съответната директива на съвета в момента. Спомням си, че имаше и друго проучване на Евробарометър през 2013 година и в този момент специфичните права, просичащи от европейското гражданство, бяха най-малко известни. Повече трябва да се направи в тази област. Комисията през 2011 година започна с изготвянето на предложение за директива за консулска защита. Тази директива влезе в сила или по-скоро беше приета след 4 годишни дълни, дълги преговори. Държавите членки трябва да я транспонират до 2018. Това, което мога да кажа за преговорите е от това, което знам и от документите, които прочетох, е, че европейските институции са имали разнопосочни мнения по въпроса за тази директива и нейното съдържание. Важно е в крайна сметка, че директивата е приета и това, което е включено в директивата е да се съдържа практическа информация за тази консулска защита, да бъдат обхванати тези услуги, които са най-необходими на европейските граждани, когато имат нужда от помощ, когато има консулска криза или в ежедневието им като цяло. Сега накратко ще се спра на отделните изменения, така че да знаем точно какви услуги и права е, са включени в директивата. Think, um, the definition of what is an unrepresentative Определението за непредставен гражданин вече е много по-ясно акцентът се поставя не върху географското представителство на самото посолство. Един гражданин е представен, когато неговата държава членка няма консулство или посолство в съответната държава, но дори ако имат почетен консул, но не са в състояние да получат ефективна консулска защита в даден случай, то този гражданин все още се счита за непредставен. Ще ви дам пример. Да речем, че сте в Индия, а се намирате в Мумбай, посолството ви в Нью Дели, става въпрос за 20 часа път с кола. В тази ситуация не може да се читат като лице, което, което е представено, когато говорим за разстояние до посолството повече от 600 км. Това е допълнителна стойност, придадена от директивът. Давам ви още две минути, каза председателката. Ами, Е, ще трябва да пропусна много важни неща, проистичащи от директивата. Надявам се по време на дискусията да засегнем тези въпроси. Нещо, което не съществуваше преди е, че не само европейските граждани се облагодетелстват, но и членове на семействата, които са граждани на трети страни. Защитата, от която се ползват те, е при същите условия, както и член на семейството, а, който е член на Европейския съюз. Не знам дали се изразих съвсем ясно в началото, защото се опитвах да кажа възможно най-много неща. С други думи, директивата не дава нови консулски права. Тя а, включва принципа за недискриминация възоснова на националността, а, на граждани на Европейския съюз. Не може да се изискват а, от асистиращата, от подпомагащата държава членка повече права от правата, които ви се предоставят от вашата държава членка. По отношение на услугите, свързани с консулската защита, говорим за 10, за 6 случая в които виждаме добавената стойност на директивата под формата на един инструмент. Преди говорехме за различни разпръснати инструменти, обхванати са ситуация от ежедневието, арест или задържане, жертва на престъпление, загуба на пътни документи. И така да обобщя, понякога, освен права, имате и задължения. That would be a very nice conclusion. no, it's, I, I hope it's not. Uh... Yes, but uh, well, it is very interesting, but I. Uh, Много интересно това, което казвате, но имам още трима оратори. Искам да дам и думата на участниците да зададат въпроси и може би те Финансовия аспект е най-интересният. And um, just to briefly say that uh, equal treatment is extended not only the situation that I stated before, but as кога е, предоставя ви се финансова помощ, ако имате нужда от е, такава. Благодаря ви. Сега искам да дам думата на Таня Файон, заместник-председател на групата на СИД, да сподели е, своите впечатления по темата. Знам, че ти наистина ще се впишеш в отреденото ти време. Да, разбира се, ще а, е, взема предвид, че времето е напреднало. Освен това, много неща бяха казани и няма да ги повтарям. Аз бях докладчик по това становище, което беше изготвено през 2012 година по време на предишния мандат на Европейския парламент. Трябва да кажа, че на съвета бяха необходими около 3 години, за да приеме тази директива. Беше много трудно. Държавите членки все още трябва да транспонират директивата до май 2018 година. След като комисията изготви доклад по изпълнението на директивата до, 2020, до май 2021 година, ще сме наясно за последиците. Вие казахте, че много държави членки нямат представителства или посолства. Аз съм от Словения. Моята страна е малка и една от тези, които нямат представителства и посолства. В по-малко от 60 страни по света имаме представителства и наистина тази директива за нас е много важна. За мен беше удоволствие да работя по тази тема и най-вече защото основната цел на директивата е да се засили солидарността между държавите членки. Нещо, което ни липсва в момента. И не само това. Липсата на солидарност в миграционната криза застрашава устоите на Европейския съюз, застрашава свободното движение и целият европейски проект трябва да се това, взетото решение, разбира се, ще ускори процеса по форма на европейската идентичност и а, европейското гражданство. Консулската защита е едно основно право, но има все още правна несигурност. Освен това стои въпроса дали държавите стои въпроса с държавите членки и техния суверенитет. Ето защо имаме и двустранни споразумения, но се опитваме да хармонизираме правилата до голяма степен, как да се действа в трети страни, как да се окаже защита на нашите европейски граждани. Още много има какво да се направи в областта на консулската защита. През 2012 изготви становище в комисията Либе и аз предложих а, да се създаде доверителен фонд за консулска защита и да се помага на граждани, на непредставени граждани, които са в нужда. Но, за съжаление, съвета не прояви охота по това предложение, както често се случва. С, с, чрез тази конска защита ще се намалят и разходите, ще могат да се ползват и ам, европейските, ам, ще използват услугите на европейските делегации по света. И така ще спра до тук и ще кажа, че може би в бъдеще някои препоръки могат да бъдат взети предвид и много европейски делегации ще играят важна роля, когато се налага евакуация в случай на природни бедствия в трети страни. Има някои прагматични решения, които могат да бъдат намерени на място. В момента има разнообразен подход в държавите членки. Това води до търсене на най-благоприятната система. Това не е целта. Както беше казано и в предишни изказвания, ще спра до тук. Благодаря ти, Таня. Ние знаем, че още много работа има да се върши. Държавите членки сега транспонират съответните разпоредби и градят, надграждат това, което е направено. Госпожа Присилкова, тя е вносител на петиция и тя ще говори за своите усилия да регистрира своето брачно свидетелство в страна от Европейския съюз. Имате думата. Благодаря ви за това, че ми давате възможност да съм тук да представя своя случай. Ще съм много кратка. Петицията ми се отнасяше до регистрирането на моя брак в друга държава членка, а именно Малта. Накратко, аз съм латвийски гражданин, живея в Малта от 2011 година, мъжът ми и дъщеря ми са малтийски граждани, аз и съпругът ми се омъжихме преди няколко години, но когато искаме да регистрираме брака си в Малта, се сблъскахме с различни проблеми регистрирането на брак в Малта. става, като се промени гражданското състояние на съпруга ми. Властите поискаха да запазят оригиналното ни брачно свидетелство, издадено в Латвия, и отказаха да приемат копия с апостил. Освен това бяхме информирани, че документите никога не се връщат или поне докато бракът е регистриран в Малта. Трябва да подчертая, че брачното свидетелство не е просто лист хартия и може да си правите колкото искате копия на този документ. Този документ се подписва в деня на сключването на брака и много хора си го качват в рамка на стената. Така че, а, така или иначе, този оригинален документ а, е документ, който имаше голямо значение за нас. Освен това, малтийските а, власти поискаха аз а, изрично да поискам разрешение за, за свобода на придвижване. Аз вече се ползвах от тези права като европейски гражданин. Имаше изискване е, за това, за да се продължи с регистрацията по е, свободата на движението, за да мога да се регистрирам и да е, сменя личната си карта, като сменя фамилното си име ми беше казано, че националното законодателство се прилага и то има примат над европейското законодателство. Аз и съпругът ми бяхме разпитвани отделно и да, потвърж, да потвърдим факта, че ние наистина сме сключили брак и аз не търся възможност да се възползвам от а, свободното придвижване, въпреки че аз съм европейски граждани и дори преди да сключа брак, аз съм имала право да се придвижвам свободно. А, съпругът ми трябваше да е там дори при подаването на самата молба. Имаше проблеми с личната карта. Без документ, че съм получила право на свободно придвижване, нямаше как да получа малтийската си лична карта. И без новата лична карта ми беше казано, че дъщеря, дъщеря ми няма да бъде вакцинирана. Аз нямах нов документ и документите на моя съпруг не бяха приети, защото винаги се искат документите на майката, а дъщеря ми е малтийски гражданин. И отново трябва да посоча, че трябваше а, да имам писмо за свободно придвижване, за да получа личната карта. И за да, за да кандидатствам за нея, трябваше мъжът ми да присъства и той трябваше да подаде молбата от мое име. Въпреки, че в Малта има възможност да се кандидатства за а, документ. А, за ли, документ за лични а, Е, да се кандидатства за, за документ в Малта може да става и когато лицето е студент, когато кандидатства за работа и така нататък. Не непременно е, съпруга трябва да присъства. И така. Виждате по какъв начин опита да се регистрира един брак води след себе си редица осложнения и проблеми. Просто се опитахме да регистрираме брака си, и а, мъжът ми за това, че официално а, сключил брак, получи толкова много проблеми. Освен това, аз не можах да получа лична карта и вследствие на това дъщеря ми не, а, нямаше как да бъде вакцинирана. Как националното право може да има превес над европейското право и как един европейски граждан може да бъде третиран така в друга държава членка. Благодаря ви за вашето изказване и за вашия пример. Трябва да кажа, че просто останах без думи. Не съм си представяла, че това може да се случи в Европейския съюз и то през 2013 година. Повярвайте ми, и аз самата не предполагах, че мога да бъда изправена пред так- такива проблеми. So I, I, I don't know if anyone in this... Иска ли някой да даде някакво обяснение, има ли представа, защо малтийските власти се държат така? За мен това е несъвместимо с европейско законодателство и практики. So, uh, uh, well, no, well, we, uh, we have half an hour. Имаме по-малко от половин час за въпроси. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря, че сте тук. Важно беше да чуем всичко това. Говорим за ислямски държави, протестираме, но явно в Малта е по-зле, отколкото много други държави, които критикуваме. Имаме минимални стандарти в Европа. Когато имаме брак между хомосексуалисти, той трябва да бъде зачетен в цяла Европа, защото имаме минимални стандарти. Но дори минималните права не са гарантирани от малтийците. So, Mr. Господин Фос kann ich in Deutsch sprechen? Ja, ich glaube, oder? Ja. Ähm, von meiner. От е, моя опит, преди да дойда тук в Европейския парламент, трябва да кажа, че понякога европейското право е наред, но прилагането му от е, малтийските органи в този случай не става по надлежния ред. Не знам дали е, това е изолиран случай или по принцип се случва така, но а, лице се обръща към, а, отделни, към отделно длъжностно лице, което не разбира същността на ем, правата, просически проистичащи от европейското гражданство. Трябва да разберем дали става въпрос за обичайна практика или за изолиран случай. Това, което вие описахте, не би трябвало да се случва. Вие имате а, права сама по себе си, получавате права и чрез а, съпруга си. Не би трябвало да се стига до а, такъв а, случай. Трябва да попитаме, за да видим на какво се дължи всичко това. През 90-те години, когато работих като адвокат, се занимавах с, с експулсиране на италиански гражданин от Германия и органите казаха тогава, вижте, тук има директива, не, и тогава лицето каза, не може да ме експулсирате просто така. Има директива на ЕС, която трябва да се прилага, но така или иначе органите не се съобразиха с това и случаят попадна в съда. Когато човек е засегнат от нещо такова, започва да се съмнява в правата, с които може да се ползва в ЕС и се пита как може да се случи така. Не винаги обаче нещата са свързани с европейско законодателство, а с, с транспонирането му на национално ниво. И не само това, а понякога много зависи и от тълкуването на, на това законодателство от страна на длъжностното лице. Няма Вижда се, че тук е имало голямо недоразумение, свързано с европейското законодателство. Благодаря. Искам да ви поздравя за това, че сте поела инициативата да дойдете пред Европейския парламент и да внесете петиция. Само така можем да установим какво не работи и да се опитаме да намерим решения. Има ли въпроси? към другите оратори за консулските права. Yes, so Mr. Illeborg and then the general... Господин Илеборг. Thank you. It's very briefly. It's... Съвсем накратко. Консулска защита и директивата за консулската защита. Казахте, че до 2018 година държавите членки вече трябва да прилагат тази директива. Може ли да ни кажете къде се намираме сега, 2016 година? Колко държави вече са започнали да прилагат това, национал... т.е. да транспонират тази директива в националното си право? Yes, thank you. Заповядайте за въпрос. Аз съм от Министерство на външните работи на Нидерландия. За съжаление, прекъснахте дамата. Много беше интересно нещо представене. Ако остане време, тя ще може да довърши. Въпросът ми е в своето изказване казахте, че се говори за безпредседентно право и защита консулска. Бихте ли дали прими за тези функции, които са подобни на защита от държава? I see no other uh, demand, so Madame Morero. Then I will be very generous and you... Други няма. Ще дам думата на колегата да отговори на въпроси и да добави това, което не успя да добави uh, в началото на своето представене. Мисля, че могат да бъдат разпратени моите слайдове до всички. Първият въпрос, колко държави са при транспонирали директивата, не зная. Тук силно има представител на Европейската комисия, който извършва мониторинг върху прилагането. Не знам дали държавите членки са се възползвали от тази възможност да я прилагат, тъй като тя бе приета през април 2015 година. След това имаме 20 дни след публикуването, май, значи от май до март. Не мисля, че има голям напредък. Бих искала, разбира се, да видя как ще се развият нещата. Какво направиха държавите членки до сега? Не всички, може би, но част от тях. Завиненото кралство и Румъния. В националния паспорт на последната страница имате съдържанието на член 23 за функционирането, така че там това е цитирано. Какви са правата ви като европейски граждани? Това може би е инициатива на някои държави членки. Надявам се да е инициатива при всички. Uh, Що се отнесе до втория ви въпрос, не знам дали го разбрах правилно. каква е консулска защита предоставят държавите членки на непредставени граждани на Съюза. Може да повторите въпроса? Той бе насочен към функции подобни на държавата, state-like functions. Цитирам вас. А, имате предвид докторантурата ми. Да, благодаря ви, че сте чели докторантурата ми или поне абстракта от нея. Чудесно е, че някой е прочел. Това е повече академична теза. Тук трябваше да говоря повече за правата на гражданите. В моя докторат Говоря за начин на управление, развит в Европейския съюз тази сфера. И фокусът бе върху СВД, делегациите на ЕС и какво могат да направят те за гражданите. Госпожа Файон спомена, че европейските делегации имат ясна роля. Те са длъжни да си сътрудничат с държавите членки, представени в трети страни, за да може да се даде помощ при консулски кризи. Да предоставят място, например, в техните сгради. Предоставяне на начин за предвижване, има механизъм за гражданско сътрудничество, който също дава такива възможности. Сътрудничеството е по-пряко свързано с самата държава членка. Спомням си предложението на Европейския парламент за директивата за консулските права и там ролята на делегациите на Европейския съюз бе много по-голяма, отколкото в момента е записано в директивата. Имаше ясни предложения делегацията да отговаря за координацията в трети страни. Тези предложения не бяха прияти. Същитих дисертацията си през април 2015 година и още се надявах тогава, че предложенията, предложени от Европейския парламент, ще бъдат прияти от съвета за ролята на ЕСМА и вече. Директивата все още, е, все пак, извинявам се, е много конкретна, има ясни плюсове. Видовете помощ са записани в девети член. Когато има непредставен гражданин и когато има сериозен инцидент или болест, той може да се обърне към посолство или консулска служба да поиска списък с имена на лекари или юристи, които биха могли да му помогнат. Не съм сигурна обаче какво се случва в един определен случай. Искам да ви го изложа, за да видим дали няма нужда повече помощи. Например, когато имаме задържане под стража. Когато имаме арест е, или задържане на европейски граждани, това означава дългосрочна помощ а, от дипломатическо представителство. В директивата не пише нищо по въпроса и не знам по места вече в трети страни, и особено в тези трети страни, където има много непредставени граждани, има ли някакъв вид джентлменско споразумение между консулските служби, как да процедират? Какво правят? Посещават ли те задържания граждани? Предлагат ли информация за правата? Много случаи имаше последните е, години на европейски граждани, с е, които са били подложени или на задържане под стража, или на други мерки. Нужно е изясняване – какви са правата на гражданите. Okay, thank you. Благодаря. Госпожа Боланже може да каже няколко думи, може би, и да каже нещо за транспонирането на директивата. Благодаря ви. Мисля, че ние все още не разполагаме с данни за всички държави членки, по-скоро искаме да помагаме на държавите членки е, в приемането на мерки по директивите. Работим с експертите, точно за да може в момента на транспониране държавата членка да е направила всичко необходимо, така че директивата да се изпълнява ефективно, а не произволно. И ако ми позволите още няколко думи, съвсем набързичко, консулската защита. Ето аз тук разполагам с данни на Евробарометър. Спомнете си и какво казах по-рано тази сутрин. Признаването на правата в консулските отдели принципно го има, но се прави много често и объркване. Гражданите трябва да разберат много добре как точно могат да упражнят правото си. Но тук, разбира се, има огромен потенциал и мисля, че е постигнат голям напредък. Благодаря ви, госпожо Боланже. Други въпроси? I, I see two, two uh, fingers, so could you, could you start, sir? Oh, thank you, Chair. My name... Заповядайте. Искам да говоря за приобщаване на мигрантите. Тази сутрин един от френските депутати каза нещо важно. Участието на гражданите, интереса на гражданите спадат. Това е нещо много важно. Хората често вземат за дадено доброто или лошото и спират да оценяват това, което им се случва. Не защитават правата си младите европейци. Приемат всичко за дадено, всичко, което имат пред себе си, а то е постигнато след векове битки. Сега имаме криза с мигрантите Тук има няколко положителни момента. Това може да даде тласък на някои европейци, известна промяна. Вземаме демокрацията за даденост вече много години, но сега европейците при тази криза ще разберат как работи бюрокрацията в други, други страни колко по-труден е живота в други страни. Така че Мнозина се надявам да посетят държавите на тези бежанци, да поживеят там седмица-две, да се опитат да разрешат административните си проблеми и така ще могат да оценят какво имаме, каква инфраструктура имаме. Вижте тази зала, вижте банките, а, има много хора, които не разполагат с такива неща. След това активирането на бежанците. Местните органи на властта трябва да направят така, че а, местните органи на властта да направят така, че бежанците да започнат да участват и така местните хора ще се раздвижат, защото ще си започнат да се дразнят, че кажат, а има някакви нови хора, които ще вземат интересни позиции, значи да и аз да бъда активен и мисля, че това е положително. Благодаря. Uh, Много оптимистично становище. Благодаря. Ще се върна на петицията. Беше много интересна за публиката. Имам въпрос към вносителката, имам и коментар. Може да ме прекъснете, защото мога да говоря много дълго. Имаме 10 минути общо и след това няма да има превод. Ако искате отговор, ще е добре да зададете въпрос. Въпросът е кратък. Какво се случи, искам да попитам след това? Какво стана с вашия брак? Свидетелството за брак, взеха ли го или не? Ясно е, че има проблеми. Доста проблеми могат да се отбележат в този случай с тази петиция. Това, което обаче мнозина не знаят, е, че малтийското право предвижда свобода на движение. В самото тяхно законодателство, в тяхната конституция е записано свобода на движение в Малта, което се дава на малтийските граждани. В опит е, да бъдат щедри, е, Конституцията дава това право и на съпрузите на малтийски граждани. Това няма нищо общо дори с свободата на предвижена предвидена в учредителните договори, директивата свободното движение. Тоест явно има някакъв проблем тук друг. Дори мисля, че държавният служител може би не е разбирал коя свобода да приложи за да има по-благоприятни условия. Статута на малтийски гражданин. Не се поставят никакви условия. Докато ако искаш да отидеш в някоя държава членка да живееш, трябва да спазиш определени условия. Вносителя ни, разбира се, ги спазва, но по Малтийската конституция няма никакви условия освен това да бъдеш е, в брак или в брачни отношения с малтийски гражданин. Няма да навлизам в други подробности, но като че ли... Е, благодаря, благодаря за този коментар. Разбираме, че Малта е много щедра, дори прекалено щедра, но законът е достатъчно сложен и малтийските служители трудно го прилагат. Което всъщност означава, че Различните администрации трябва да получават по-добро обучение. Трябва да има обучение за съдии, за юристи в държавите членки. Комисията започна да полага такива усилия и трябва да продължи с тях, защото това, което се случи в Германия преди 20 години, се е случило преди две в Малта и мисля, че постоянно се случват в целия Европейски съюз такива събития. Може да ни кажете какво се е случило а, след а, това, което ни разказахте. След като стана дума и за ваксините и всичко останало, нещата много се осложниха. Аз не си пазя удостоверенията непрекъснато, не съм ги залепила на стената и в един момент се отказах. Ние бяхме предоставили удостоверението за брак, за да докажем, че ние сме женени, не се възползваме просто от свободата на движение. Получих писмото, в което се казваше, че имам право на свобода на движение преди два месеца, но все още не разполагам с карта за самоличност, но така или иначе поне сме в регистъра. Дъщеря ми се вакцинира. Много е неприятно все пак, че администрацията дори не ни обясни каква е Конституцията. Когато ги попитах защо трябва да ви предоставя всичко това, те просто казваха ми е така. Дори не ми обясниха защо ни се предявяват всички тези изисквания. Аз нямам нужда от малтийско гражданство, чувствам се щастлива, искам просто да мога да регистрирам нашия брак, за да може и съпругът ми да си промени статута. Защо не може нещата да се упростят да получиш картата си в МАДА, да работиш там. Самата аз, честно казано, не мога да ви отговоря на въпроса, но се надявам, че има кой да се заеме с вашия случай. Надявам се, че дори в Малта държавните служители ще се научат да се справят с такива искания. 30 секунди. Много е важно наистина обучението. Съгласна съм с вас. Ние работим с магистрати и съди, имаме специални програми, но не ми се иска сега да се впускам в подробна дискусия. Кратък коментар – преди няколко години имах проблем с признаването на университетската ми диплома. Обърнах се към Солвид и бях много очудена, че всъщност дори не се наложи да пиша на властите в Обединеното кралство. Солвид се свърза с конкретните университети и видях веднага огромната промяна, когато те се свързаха отново с мен. Затова е важно наистина да не се отказваме, докато не видим промяна на практика. Благодаря ви за тази положителна нотка. Бих искала да благодаря на всички вас за интересния дебат. Знаете, че сега предстои обедната почивка. Обядът е, е сервиран на третия етаж в тъй наречената брасри. Просто слезте с асансьора на третия етаж. И още нещо, не забравяйте, че вашите баджове трябва да се пазят, да бъдат видими, не ги губете, защото без тях няма как да се върнете в Европейския парламент. Ако наистина ви се налага да излезете от Европейския парламент, се обърнете към някой от секретарията, за да ви дадат нов бадж. Моля ви да не излизате. Ако ви се наложи, просто се обърнете към някоя от тези дами тук. Благодаря ви. Е, бон апети! И приятен обяд!